Уважаеми колеги, първата точка, която ще разгледаме днес след обед на заседанието на комисията Либе, се отнася до декларацията на Европол за 10 000 изчезнали деца и мигранти. Тази информация беше публикувана в доста вестници и за това нашата комисия реши да разгледа по-подробно случая. Поканили сме представители от Европол, господин Нюман, също от Агенцията за правата на човека, госпожа Диматрополо и представител на неправителствената организация Изчезнали деца Европа, Missing Children Europe, госпожа Моралиса. Ще дам думата най-напред на тримата ни гости. Искам да ви помоля да се ограничите в рамките на десетина минути за всеки един от вас. След това ще проведем дискусия. Ще имаме време за по-задълбочена дискусия. Най-напред давам думата на представителя на Европол, господин Нелман. Благодаря, госпожа председател, дами и господа. Имаше два случая през последните месеци, когато ми се искаше нашата организация да се окаже не права, когато направихме оценка. Господин Нюрайт каза, че следващата терористична атака в Европа предстои и само два месеца по-късно ние станахме свидетели на нападенията в Брюксел. И втория случай беше, когато през януари Европол съобщи, че съществува проблем с изчезнали деца и след е, три месеца германското правителство потвърди, че около 5000 деца на беженци и повече от 400 деца по 14 годишна възраст е, са в неизвестност. Проблема с изчезналите деца е на няколко измерения и е свързан с няколко предизвикателства. Първо става дума за регистрацията. Безпредседентния брой на мигранти, които влязоха в Европейския съюз, не бяха твърде много, за да могат да се обработят от администрациите по надлежен начин. И сега вече имаме доказателства за обхвата на проблема. Една държава членка вече потвърди, че близо 5000 деца регистрирани през 2015 година са в неизвестността. Сигурно и други държави членки през едните седмици и месеци ще съобщат за голям брой изчезнали непредружени деца. Въпросът е какво да се направи с тази информация. Първо, съгласно Върховния комисариат на беженците на ОНЕ, 27% от пристигналите мигранти са били малолетни Освен това, знаем, че тази категория лица са по-уязвими от на трафиканти и стават обект на престъпни групировки. Имаме информация, че повечето от тези групи за организирана престъпност предлагат услуги за пътуване до територията на Европа и се занимават и с трафик на хора. Има опасение, че известен процент от тези малолетни лица могат да станат жертва на трафик на хора. Повечето от случаите, свързани с трафика на хора, по които работим, са свързани с сексуална експлоатация. Това явление получава приоритет от държавите членки през последните години. Жертвите на трафик на хора сред малолетните обикновено стават обект на сексуална експлоатация, и на принуда да бъдат а, а, джепчи или пък а, да се занимават с а, друга престъпна дейност, а, като просене и прочие. Има една проста причина, поради която престъпните групировки гледат на децата като на стока, а именно, че те лесно могат да бъдат предвижвани на територията на Съюза но остават е, безпокойствата, че мигранти, е, малолетни мигранти могат да станат е, обект на сексуална експлоатация, тъй като те са уязвими, нямат финансови средства и прочее. Това, което мога да кажа пред вашата комисия днес е, че за съжаление трябва да потвърдим, че ситуацията е тревожна и че тези малолетни лица могат да станат жертва на такъв тип престъпления. Но не трябва да прибързваме с извода, че всички или повечето от тези деца са в ръцете на трафиканти. От друга страна е ясно, че всяко дете, срещу което има някаква злоупотреба, е случай, който не трябва да се допуска. С подкрепата на Европол се търсят решения. Вече сте обсъждали някои от нещата, които се правят. Например, завършване на регистрацията на мигрантите в държавата членка, в която пристигат. Така ще имаме по-голяма яснота за какъв мащаб на проблема става дума, за каква бройка милолетни лица да бъдат също включени тези малолетни лица в Шенгенската информационна система, където да се регистрират лицата, също лицата по 14 годишна да мог, възраст да се регистрират и в Евродак и да се прави справка дали дадено лице е регистрирано в всички бази данни и да може да се следи неговото движение. Аз едва ли ви казвам нещо ново. ние имаме възможност да използваме ресурсите на Шенгенската информационна система и системно да правим справки да, между данните които са свързани с трафика на хора и също регистрираните в Шенгенската информационна система. Освен това, трябва да се създаде механизъм, който да позволи да се обърне внимание на обществеността на този проблем. Вече имаме натрупан добър опит в списъка на най-издирваните лица на нашия вебсайт – и само няколко месеца след като беше създадена тази възможност, повече от 10 души бяха открити и арестувани. Този инструмент е приемлив за обществеността и позволява да се постигне по-голяма яснота относно ситуацията. Освен повишаване на информеността на гражданите, трябва да има реакция от страна на правоохранителните органи. Аз считам, че ние имаме добър механизъм, който позволява да оказваме подкрепа на държавите членки. Знаете, че Европол помага на държавите членки, що се отнася до справяне с проблема с трафика на хора. Ние също имаме база данни, в която събираме информация от държавите членки, правим анализ на тази информация, Участваме също и в разработването на препоръки и практики със съдействието на НПО и международни организации. Големият брой на малолетни беженци, които са с неизвестно местоположение, обаче не трябва да ни води до привързани заключения. Действително има случаи, когато тези деца попадат в ръцете на организирани престъпни групи, стават обект на сексуална, сексуална експлоатация. Това изисква съвместни действия за борба срещу тези престъпници. Благодаря ви, господин Нойман. Благодаря за информацията, която ни предоставихте. Сега ще дам думата на представителя на Агенцията за основните права, госпожа Димитропол. Уважаеми дами и господа, броят на неизвестните на децата в неизвестност, за съжаление, е висок и това не е ново явление. В един доклад, който изготвихме преди години, ние посочихме опасността от експлоатация на тези деца. Освен това, обръщаме внимание на този проблем в а, отчетите, които изготвяме всеки месец. А, ние също следим а, и какви промени са необходими и осигуряваме достъп до събраната информация на органите, които се занимават с защита на децата. Господин Нойман вече е, каза, че ние не знаем точно къде са тези деца. Ние не знаем също кой трябва да съобщава за изчезването на тези лица, как трябва да се регистрират. Това трябва да става национално равнище. Полицията трябва да бъде информирана. Също родителите трябва да информират за изчезнало дете, но това не винаги се случва. Не знаем точната бройка на малолетните, които не са регистрирани. Може би някъде са регистрирани, но не и в Евродака. Освен това, понякога има двойно регистриране. Доста от данните, които са ми известни, са събрани данни за липсващи малолетни от определени места за приемане. Така че понякога може да се съобщава за изчезнало малолетно лице многократно, когато то се мести между различните центрове. Ако едно дете а, при, при, пристигне в а, а, Германия в Гърция, след това бъде преместено, може да бъде също обявено за изчезнало и в друга държава, като Германия или Швеция. Ние също не знаем бройката на децата, които се откриват и къде точно. Някои, които бягат от Италия или Гърция, се оказват друга държава членка, да речем Австрия, но австрийските власти към момента не знаят дали това е, дете е е липсващо или не. Гръцките власти също не знаят, че детето е намерено в Австрия. След като се регистрира детето, трябва да се представи информация за, на полицията от лицето, което е попечител или отговаря за съответното дете. Но има доста забавене в продаването на информация и така Понякога децата стават неоткриваеми. Доста често децата нямат а, а, свои наставници, въпреки че това е изискване на закона. И всичко това също затруднява процет, процеса. Освен това, процедурата е доста сложна. Съгласно точка 32 повечето държавите членки включват, е, трябва да включват липсващи лица в ШИС-2. Само обаче, когато се счита, че детето е в чужбина. Около 60 е, хиляди имаше през 2014 година. Това е от е, агенциите на Европейския съюз. Не знаем колко от тях са били непредружавани малолетни лица. Когато става за а, такива лица, които не са съобщени на полицията. А, тези деца не могат да бъдат издирени, защото липсва информация за детето. Нито има снимка, нито пък пръстови отпечатъци. Затова е необходимо да се събират данни. Първо, всички изчезнали деца трябва да бъдат съобщавани на полицията или на компетентните органи. Също трябва да има назначаване на наставници, за да може да станат а, видими като категория малолетните непредружавани лица. Трябва да се подобри а, събирането на информация за тях, за да могат да бъдат те по-добре проследявани. Освен това, трябва да има система за защита на децата, и органите, които се занимават с това национално ниво, да имат достъп до събраната информация. Има случаи, когато малолетни лица се намират, след това пак изчезват и ние трябва да видим какво може да се направи, за да не се допусне изчезването им. Защо изчезват тези малолетни лица? Няма детално проучване. Ние разглеждаме случаите един по един, по-отделно. Ние също правим опити да ги свържем с членове на техните семейства, ако това е възможно. Това е група, която е особено уязвима на действията, предприемани от престъпни групировки, опасността да се отхвърли мовата за обежище също ги кара да се въздържат от това да се свързват с представители на органите, защото смятат, че това може да отежни положението им. Какво може да се направи? Всички право Охранителни органи, тези, които се занимават с защита на правата на децата, трябва да работят съвместно при пълно спазване на принципа на най-добрия интерес на детето. Да се създаде безопасна среда, да се осигурят условия на живот, които да им осигуряват адекватна закрила. Да се засилят усилията за борба срещу трафикантите на хора. Искам също да подчертая това, че децата обикновено могат да изчезнат там, където се полагат грижи за тях. За това ние предвиждаме мерки за намаляване на броя на изчезналите непридружени малолетни. Първо да се осигури в малък мащаб приемането на тези деца например в центрове за приемане, в приемни семейства. Освен това, чрез националната система за закрила на детето трябва да се направи нужното за защита и грижи за тези деца. Една от мерките, прилагани от много държави членки за справяне с проблема на изчезването на деца, е да се осигуряват безопасни места за настаняване децата да бъдат отделени от трафикантите, но трябва да се прави от, отделна оценка на въздействието за определен срок от време да се разглежда системата от съдебните органи, да се внасят промени, ако е необходимо. Разбира се, когато говорим за безопасно място, това не означава затваряне в центрове за задържане на деца. Това не бива да се допуска. Защото това може да доведе до други случаи на изчезване на деца, които искат да избегнат задържане. All yours така за да to prevent disappearances by early identification of children in risk of go missing and in risk of trafficking. Third, we should build up trust with children. Children they have the right to be informed and they should be informed. Децата трябва да бъдат информирани съгласно своята възраст. Ние трябва да сме ангажирани, трябва да се вълнуваме от това, което се случва с тях да се улесни е, свързването с семейството им, да се намерят трайни решения, да се премахне чувството за несигурност и да не се допусне тези деца да станат обект на злоупотреби и експлоатация. Благодаря госпожа Моралес от Missing Children Europe. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, както беше споменато, проблемът за изчезналите деца се цитира напоследък и е, докладите е, показват, че има нов е, мащаб на проблема. От 2014 имаме доклад за взаимодействието между агенциите с цел предотвратяване на изчезването на деца с а, посока а, различните професионалисти в областта на правоохранителните системи, социалните служби и други в няколко държави членки. Включват се държавите а, по происход, пристигане и преместване и се потвърждават няколко предизвикателства за защитата на тези, закрилата на тези на деца. На първо място липса на подготвени професионалисти няма ам, полицаи, които да са подготвени как да се а, справят нито пък а, тези, които се грижат за децата а, и а, които отговарят за тях. Само 12 от тях са получили, 12% имат обучение как да реагират при изчезването на деца. Много малко от тях предполагат, че при изчезването това е свързано с несъгласието на децата където съществуват процедури, най-често се прилагат само местно и не са добре познати от тези, които трябва да ги прилагат. В нашето изследване също така се показва, че при липсата на а, оценка на риска за децата, те не се адаптират а, спрямо а, следващите стъпки. Има липси и при процедурите за докладване на изчезнали деца те просто не са познати или не се докладва изчезването, или се докладва твърде късно и след това провеждането на разследване не е систематично. Много често и инструментите, които съществуват, например мрежите за а, горещи линии за а, изчезнали деца в а, съществуващи в много държави членки не се използват. Също така родителите и отговарящите за децата не срещат каквато и да била сътрудничество, нито информация получават от правоохранителните органи. Доклада се подчертават много важни предизвикателства за обмена на информация между различните агенции по отношение на изчезналите деца. няма яснота кой отговаря за процеса. има много сериозни липси при обмена на информация трансгранично а, след като се премине граница, рядко се продължава търсенето. Също така в изследването се казва, че а, децата всъщност изчезват защото са обезкуражени от продължителността на производствата и процедурите, които би трябва да доведат до събиране с семейството. В Швеция, например, много а, ря... рязко спадна изчезването, когато а, трансферите по Дъблин към Гърция а, а, бяха преустановени. Какво можем да направим? Миналата седмица нашата организация публикува ръководство за превенция и отговор на а, феномена липсващи а, изчезнали деца. А, говорихме с професионалистите, с професионалистите, които казаха, че макар да е полезно ръководството, трябват повече ресурси, повече обучение, за да се справят с проблема. Ясни а, процеси и политики на национално равнище, за да могат да се организират а, а, правилните а, отговори искането за събиране на семействата и международна закрила трябва да бъдат приоритет. Децата трябва да могат да кандидатстват за беженски статус без да се налага да преминават в друга държава. настойниците трябва да бъдат а, информирани моментално при пристигането на децата. Децата трябва да бъдат информирани за тези производства, защото те единствено получават информация от трафикантите и от каналджиите. На следващо място трябва да се наблегне на трансграничното сътрудничество в отговор на тези изчезвания. Това е свързано с е, обмен на информация от властите за закрила на дете на децата съществуващите средства, като ШИС и мрежата за а, горещи линии за, и липсващи деца, трябва да се използват а, за търсенето на тези деца отвъд граница. А, и на не, не последно място, принципите за закрила на детето трябва да са в сърцевината на а, тази политика в Европейския съюз. Един от принципите в а, документа на комисията е, че всяко дете се признава а, за. А, се спазват неговите правила, а, а щом изчезне едно дете изчезне, не би следвало това дали го търсим или не, да зависи от а, неговия статус, дали е граждани на съответната държава или не. Благодаря госпожа Моралис. А, много сериозни въпроси Давам начало на дебата. Седем а, депутати искат думата. Започвам с господин Ленар. Благодаря, госпожо председател. Много притеснителна е историята. Не знаем за колко деца говорим, не знаем къде са, не знаем с кого са, не знаем какво правят. И а, вие може да кажете да, а, вие нямаме доказателства, но няма как да знам дали не са в ръцете на модерното робство или а, обект на сексуално насилие. Но а, какво можем да правим ние от наша гледна точка тук в Европейския парламент? Как, как можем да помогнем? А, чух, че двама от а, панелистите говориха за намаляване на а, намаляване на възрастта за събирането на пръстови отпечатъци в Евродак, което сега е от 12 годишна възраст, а, може би е подходящо. Няма ли проблеми с разпознаването при порасването на децата? Що с от нас правилата от Дъблин, трябва да могат да искат да убежище децата където и да са, ако може от първата държава, може би страха, който имат децата от регистрация и властите. Чух и много добри истории от НПО за сътрудничеството с Европол. Това може би също трябва да се почертае тук, в рамките на тази тема. И също така искам да задам въпрос на Европол. Смятате ли, че има достатъчно капацитет заедно с НПО като Save the Children или Missing Children Europe, за да се справят с въпроса? И в случая на липсващите деца, а тук наистина няма значение дали а, децата са а, граждани на съответна държава, мигранти или бежанци, защото детето е дете, той има нужда от нашата закрила. Но не трябва да се чака, защото всяка секунда намалява шанса да се намери детето. Какво можем да направим, защото по него има усещането, че националните власти като че ли не са съвсем наясно. Аз идвам от регион а, близо до а, границата в Южна Холандия миналата година а, изчезна едно а, дете а, а, от Германия. За 10 минути то може да е в една а, от другите държави, или в Белгия, може да е в Германия, или пък в Нидерландия. Госпожа Ферара има думата. Грация, президенте. Благодаря, госпожо председател. Имам две бележки във връзка с чутото. Първо, младите хора под 16 годишна възраст, които биват приемани най-вече в центровете за деца в Калабрия. Това е едната ми тема. Другата тема са доброволците, които а, ни липсват. Липсват ни деца, които да обгрижва, а, хора, които да обгрижват децата. Доколкото има някакви доброволци, това са хората, които ръководят центровете, приемните центрове и те са, така да се каже, наставници на децата без да са обучени за такова нещо. Също така искам да кажа нещо за съотношението между броя на тези хора и броя на непълнолетните деца. На места на един възрастен се падат 70 малолетни и непълнолетни, като сами разбира се, че, разбирате, че е невъзможно той да се погрижи подобаващо за всички. Има и друг един проблем, а именно училището. Говорим за 14, 15, 16 годишни деца, които трябва да бъдат ограмотявани и те първа. Те са неграмотни. а, курсове за ограмотяване в нашите училища изобщо не се предвиждат. Освен това има деца на възраст за основно училище и наред с тях 16 годишни, които имат едно и също ниво на знания. Най-често децата не посещават училищата, което пък води до проблем с социализацията, изучаването на местния език и така нататък. Последствието е, че тези деца се мотаят по улиците и стават жертви на организираната престъпност или на други недобронамерени хора. Предлага им се много често да вършат нелегална дейност. И сега имам въпрос във връзка с всичко това. дали и как тези непридружени деца не могат да бъдат приведени в приемни семейства, които да се грижат за тях. Според вас би ли било това възможност за решение и дали е в интерес, в, в интерес на децата? Because... Uh, Искам да помоля колегите по-накратко, защото няма да, при... да стигнем на време. Да ни стигне времето. Госпожа Кораса Билт, приветствам дебата по този ужасен, ужасен въпрос. Ние започнахме, инициирахме групата за правата на децата, след като а, ние запрепечухме доклада, който ни шокира напълно. И а, така ние се обединихме всички политически групи в една а, група за правата на децата, а, която аз съвместно председателствам. А, видимо е, че е много неприятно това, което казвате, ни показва колко не се споделя информация. И искам да се спра на въпроса за идентифицирането и регистрацията. Има нещо като усещане, че вземането на пръстови отпечатъци трябва да да се възприема като нещо против децата. Много от нас а, а, работят и по пакета за обежища и също така за правата на децата и се опитваме наистина да докажем, че регистрирането, вземането на пръстови отпечатъци е начин да а, са децата в системата за закрила да знаят властите, че тези деца са в Европа и съответно да ги закрилят има 50% за съжаление, които изчезват от центровете за приемните центрове, защото те първо виждат трафикантите преди да се срещнат с властите и е, видимо, че щом не са в системата, няма как да ги защитим, да ги закриляме. И така, въпросът е наистина какво повече може да направим. Вие споменахте Евро, Евродак 61, 62, виз, в, паспортите за деца, само а, разпознаване на лица ли приемаме за децата или може да имаме биометрични данни. Ако това е един друг начин да влезем в базите данни и базите данни да бъдат актуализирани с тази информация, може би е добра идея. Конкретен въпрос за Европол. Вие сте в момента под натиск. Карат ви да отделите голяма част от ресурсите си за тероризма, което е съвсем нормално и разбираемо след това, което се случи в Европа. Така че не е критика, а само въпрос. ки, че това ще бъде за сметка вероятно на част от вашата отлична работа по трафика на деца и каналчийството и правата на децата. А пък точно сега има още повече деца, които търсят убежище, повече и повече деца, повече и повече момичета и все повече непредружени непълнолетни. Как можем да сме сигурни, че имате достатъчно ресурси, за да може да се концентрирате на, върху въпроса превенцията, ранното предупреждение, всичко, което вие така добре описахте. Както и да предпазите, така и да се борите за това децата да не извършват, да не попаднат в престъпни групи. Отново ще ви помоля да се ограничете те в 2-3 минути максимум, защото няма да можем да чуем отговорите. Господин Юрек. Много ви благодаря. Изчезването на тези деца или децата, които се броят, водят за изчезнали, са истинска трагедия. Този брой е истинска трагедия. Това е огромен проблем с огромни измерения. Така че сме много благодарни, че получаваме конкретна информация, защото до сега имахме само предположения. Моля ви обаче за числа. Колко деца се водят изчезнали, колко деца са открити, защото получим ли такива данни, ще можем да направим своите изводи. Ще можем да анализираме какво се е случило, отвлечени ли са тези деца. Невъобразими размери са това. Измама ли се извършва? Децата се използват за търговия с човешка плът ли? Не знам, това са все хипотези. Наистина, моля за повече информация за тези деца. Може би те влизат в Европа под друга самоличност. Но това, което е наша отговорност, е да ги закриляме. Това го каза и представителката на агенцията за основните права. А, а и във всички законодателства на държавите членки се гарантира известна степен на закрила на децата, която очевидно не е оказана в случая. А, само, че а, нека уточним едно. Не бива да отправяме обвинения. Всички правят каквото могат. Правят го държавите членки, прави го Европол, правят го и европейските институции. Те, разбира се, че всеки носи своята отговорност, включително и европейските служби. Може би нещо сме пропуснали, може би сме пренебрегнали опасността от такава катастрофа, съпътстваща миграционния процес. Ние просто не знаехме какво ни очаква, когато тръгна този мигрантски поток. Още веднъж конкретният ми въпрос за някакво огромно чудовищно измерение на проблем ли става или за чудовищна измама? И всичко това се случва на фона на доста безотговорни декларации на европейски институции, които окоръжиха тази миграция. И ето, че децата плащат реалната цена за тази вълна. А ако не бяха окоръжени, нямаше да, е, мигрантите нямаше да има такъв висок брой изчезнали деца. В момента не чуваме нищо друго, освен призиви. протести и прочие, но ги чуваме от онези, които направиха възможно да има такава бежанска вълна. Сега част от демокрацията е всеки да си поеме отговорността реално. Още веднъж повтарям, живеем в демократично общество. Председателката прекъсва оратор. Мисис Гомес. Госпожо Гомес. На 1, на 1 април посетих Мория. Имаше 2500 души, които пристигнаха след сделката с Турция. И аз видях деца в моря, които бяха в задържани. Това не трябва да се случва, но се случва. Видях деца, в а, лагерите в Пиреус, видях деца в по-структурираните лагери в Гърция и в Идоме... И видях деца, които бяха непредружени или които казаха, че са роднини или а, от селото. Бях в Лезбос, а, където е, в една къща се е, грижиха за 7 непълнолетни. Едното дете на 7 години казаха, че няма достатъчно е, специализирани НПО, няма достатъчно прокурори, няма достатъчно хора, които да се грижат за тях. И децата просто стоят там и се и могат да станат жертви на трафик, и на всякакви ужасни мрежи. И това се случва в Европа. Напълно ужасяващо. И действително държавите членки, които отговарят за този хаос в Европа, много от тези деца имат майки. Те казват, че е, чакат е, да се съберат с семейството си е, и че е, бащи, братя по-големи са в Германия ги чакат. Някои от тях са изпратени сами, защото очакват някой да ги посрещнат семейството. И остават там, защото държавите членки са решили да унищожат Шенген и да блокират границите. Да, наистина. Не показвам а, Европол или агенциите, не соча с пръст към тях, които, а, агенциите, които имат толкова малко а, средства, с които се опитват нещо да направят. Соча с а, пръст нашите правителства, които имат това задължение и напълно се провалят в това да окажат каквато и да било по закрила за деца, за непълнолетни и тези, които се крият за тази сделка между Европейския съюз и Турция, която дава още повече възможност на каналджиите, трафикантите да се възползват и да а, използват тези а, да, а, деца и държавите членки, които блокират а, а, границите и тези, които блокират а, са за блокирането на границата, включително Германия. Госпожа Вимбак има думата. Съжалявам, но наистина Германия в началото каза, че няма граници, а после всъщност способства за това. Само 9 години, е, само 9 минути остават до края на този дебат, а имаме шестима желащи да се изкажат, казва председателката госпожа Вимбак. Благодаря, госпожо председател. Обещавам да спазя времето. Първо, искам да споделя, че наистина е изключително тревожно това, което четем, че децата биват, с децата бива злоупотребявано сексуално или че те стават част от престъпни мрежи. Такова нещо не може да се търпи. Трябва да се преборим с проблема. От друга страна пък при масовия приток на бежанци няма защо да се изденадваме, че има толкова много непридружени е, деца. 35 000 души поискаха само за миналата година обежище в Швеция. Не ми се вярва да са само 10 000 изчезналите деца. Сигурно са повече. Допълнително към това е и проблемът с млади и непълнолетни хора от Марокко и Афганистан, които също имат право да поискат убежище. Обикновено техните молби биват отхвърляни. Те не желаят да бъдат върнати в страните си, така че съзнателно се укриват. Има такива марокански деца, които в Швеция живеят на улицата. А а и да бъдат заловени и да искаме да ги върнем в Марокко, страната не ги приема. В момента се води дебат дали тези деца, живеещи на улицата, не трябва да бъдат задържани и да се изчака Марокко да ги приеме обратно. Значи, пак казвам, проблемът е, те бъда, биват експулсирани, но не можем да ги върнем. Разбира се, някои от нас от години казват, че системата за обежища трябва да разгледа какво се случва за тези, които не могат да се върнат вкъщи заради съобстоятелствата в тяхната страна по происход и това също трябва да се обмисли. Има много сериозен риск за това, че държавите членки наказват децата заради липсата на отговорност от страна на техните държави по происход или нашите собствени правителства. И когато разглеждаме пред предложенията за това как можем да изменим системата за обежища, се притеснявам, защото едно от нещата, които не успяхме да включим в тези прегледи е по-сериозно по-сериозен акцент за интереса на детето. И днес сте ни дали много ясни указания и включително предложения за политиката за това какво трябва да направим. Макар, че едно от нещата, които определено е нужно, е да има повече усилия за собствените ни правителства, които трябва да изпълнят а, решението на съвета за невръщане на деца по Дъблин в а, държавата, а, по, а, в която са навлезнали в границите на Европейския съюз, а да го направят там, където се намират. И също така за подобряването на регистрацията трябва да видим как трябва да подобрим и доверието в системата. И това доверие липсва. И ако разгледате действията на някои от нашите правителства, Франция, Обединеното кралство, в Кале, където има съдебно решение, което пределно ясно постановява, че децата в а, лагерите в Кале, а, в Кале трябва а, да бъдат. А, а, закрилени по Дъблин, Дъблин и в тези държави това законодателство не се спазва и мисля, че и френските власти наистина по никакъв начин не се справят добре с проследяването и подкрепата и в парламента знаем много от нещата, които трябва да се направят и благодаря на а, нашите участници днес след обед, че така ясно отправят това послание, а сега ние трябва да си свършим работата с собствените си а, правителства. Сега госпожа Вержия. благодаря, госпожо председател. Аз оставам все така озадачена. Продължавам да не разбирам откъде иска, идват тези 10 000 защо са изчезнали, откъде а, къде се публикуваха тези цифри и какво всъщност представляват. Казват, че наистина са се повишили а, нивата, броя деца, които идват в Европа, но това не ни задоволява като информация. Голяма част от тези деца са жертви на трафик. Това, което обаче разбрах е от изказването на всички, е, че има много сериозна а, отговорност, свързана с а, това явление. Всички държави членки са страни по а, Конвенцията за, държа, за правата на детето, Хартата на правата на детето, също по Дъблин и това не означава да се използват само членовете, които позволяват да се изпращат обратно, да се репатрират а, мигранти, трябва да се спазват и членовете, които не позволяват това а, връщане. Е, не може е, да не се третират по е, различен начин децата на съответната територия, без значение от какъв происход са те. Това е върховенството на правото на детето. Според информацията, която имам, 10 000 деца всяка година искат защита и половината получават отказ. Защото а, по този начин а, се разчита на а, а, тази закрила. Наистина ще се върна казаното от колегата а, за 300 деца, които са в Кале в а, лагерите в Кале и непрекъсно си прехвърлят топката а, от френска и от английска а, страна, но наистина а, френското правителство трябва да натисне другата страна, за да се реши въпроса и също така съществува, разбира се, въпроса за обмена на информация между различните а, агенции. Как да направим така, че всички системи, които, с които разполагаме в момента, да се ориентират а, спрямо интереса за а, на а, хората, спрямо правата на човека, правата на беженците и най-вече правата на децата. И според мен наистина трябва да имаме мерки, които са конкретни и които позволяват да се разреши тази ситуация. Защото не ни е достатъчно да кажем има а, толкова и толкова деца изчезнали в европейска територия. Трябва да има някакво конкретно действие, защото а, а, Иначе няма как а, изобщо да се справим и с останалите проблеми, пред които сме изпратили, е, изправени в нашата комисия. Следващата ораторка. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на всички предишни оратори. Това е една ужасяваща цифра на изчезнали деца. Аз съм била в Европол, разговаряла съм с а, представители, които работят по въпросите на децата и честно казано, не сравнявам, разбира се, децата с животни, но ако изчезне едно куче, хората предприемат действия. А всички тези изчезнали деца в Европа, какво се случва с тях? в Европейския парламент обсъждаме а, спешни въпроси, права на човека. И може и другите държави да поискат от а, Европейския съюз да предприеме спешни мерки за разрешаване на проблема с изчезналите деца. Гражданите трябва да са наясно с случващото се, а не да стоят безучастници, безучастни различните служители, които работят в агенциите и се занимават с правата на децата, трябва да си сътрудничат в по-голяма степен. За децата трябва да се грижим там, където са. Често обаче тези деца са жертва. Те преживяват ужасяващи неща. Комисията трябва да излезе с план за действие, но ние чакаме това от 2013-2014 година. Всъщност, комисията излезе с такъв план най-сетне. Или било добре за комисията Либе да се обърне към другите парламентарни комисии, за да си сътрудничим заедно, да изготвим един план за действие, да изготвим една резолюция, в която да се изиска прилагането на поетапен подход Всички говориха за превентивни мерки, говориха за това как да избегнем подобни неща в бъдеще, но всичко това се е случило. Има 10 000 изчезнали деца. Къде се намират те? Дали са станали жертва на проституция? Дали някои от тях са загубили живота си? Аз поставих писмен въпрос, който беше подкрепен с подписа на 40 други колеги. Искам да разбера какъв план за действие в Европа възнамеряваме да приложим сега, веднага, днес, утре. Ние трябва да настояваме тези деца да бъдат открити. Госпожа Спинели има думата. Благодаря, госпожо председател. Е, моята бележка е свързана с отношението към малолетните в лагерите, за което спомена Ана Гомеш. Имам два въпроса. Първо, чуваме, че не достига храна. Най-ужасяващото е, че дори ново, за новородените не достига бебешката храна. В един от лагерите на едно бебе се падат само 100 мл мляко дневно. В Европа сме станали специалисти по ефемизмите, когато описваме такива ситуации и всъщност никога не наричаме нещата с истинските им брутални имена. Това, за което ви говоря, всъщност представлява мъчение и би трябвало да се преследва от закона. И още един въпрос много непълнолетни на възраст почти 18 години твърдят, че са навършили пълнолетие, за да не бъдат задържани в подобни лагери. Някои от вас вече го казаха. Децата имат своите права Grazie. Вижте колко е ужасно. Те лъжат, че са навършили години, за да не отидат в лагерите. Благодаря, госпожа Спинели. Има доста поставени въпроси. Сега ще дам думата отново на нашите гости. Моля ви да бъдете кратки, ако е възможно да отговорите в рамките на 3 минути. По 3 минути за всеки от вас. Първо, господин Нойман. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата да участвам в този интересен дебат. Разбира се, аз нямам решение панацея за всичко това. Европол дава своя принос, но той е само една част. Един от подходите трябва да е да се създаде общо европейско администриране на подобно случаи. Това е свързано с ясни процедури, с ясна комуникация. И разбира се, тук са необходими допълнителни средства и ресурси. Аз не виждам а, нещата толкова песимистично сътрудничеството между държавите членки по случаи за трафик на хора. Има 65 случая през 2009 година и 744 през 2015 виждаме, че има драматично покачване и това показва също, че работи сътрудничеството. Сътрудничеството работи и в други сфери, въпреки драстичното покачване на броя на случаите. Имаме също дебат, е, свързан с информационните системи и по-тясното свързване между тях, нещо, което беше трудно да се постигне преди години. Беше ми зададен въпрос, на който ще се опитам да отговоря, а именно дали се нуждаем от повече ресурси. Европейският парламент беше достатъчно добър да приеме решение за заделянето на допълнителни ресурси за Европол, но нашите ресурси действително са доста недостатъчни тъй като имаме задачи, свързани с борбата срещу тероризма, извършването на проверки на гръцките острове, които се изискват сега. Сега тази бройка на липсващи или изчезнали деца. Всичко това означава, и вероятно през тази година ще трябва да разгледаме първите а, случаи на такива изчезнали немал, а, малолетни лица, които са станали обект на трафик на хора. Затова аз нямам чудотворно решение. Необходими са действия, ресурси, финансови средства и граждански инициативи, разбира се. Благодаря ви, благодаря ви, че бяхте кратка, госпожа Димитрово. Аз също ще се опитам да отговоря накратко. Повечето от препоръките, които чухме днес, са свързани с правни задължения, които държавите членки имат съгласно правото на Съюза, също в Конвенцията на ООН по правата на детето. Когато става дума за настаняването на малолетни лица в семейства или пък в приемни семейства, за назначаването на настойници. Това всичко е предвидено в законодателството на Европейския съюз, но за съжаление това не се прилага. Въпросът опира до това по какъв начин може да се подобри прилагането. Много от предлаганите неща не са нови, просто се изисква прилагането на това, което е прието. В законодателството и разработването на законодателство в бъдеще и на други мерки трябва да се отчита преди всичко интереса на детето така че решенията да държат сметка как всичко това ще се отрази на децата. Това ще обхваща малолетните от 18 годишна възраст. Може би е добре да се събират в някои случаи пръстови отпечатъци, защото това ще гарантира проследимостта на тези лица, но наред с това трябва да се предвидят защитни мерки. Всичко това е свързано с интереса на детето. Не може да се даде черно-бял отговор. Много въпроси бяха поставени, свързани с настойничеството, промените в системата е, на настойници. Знаем каква е ситуацията в Италия, някои други държави членки. Има наръчник, както вече стана дума, не само за настойниците. Има доста други насоки, инструменти, разработени от е, други агенции, от неправителствени организации, като Missing Children Europe и други. Следи се и промяната в ситуацията на място. Относно сътрудничеството също е важно да имаме предвид, е, че явлението изчезнали деца не засяга само една отделна държава членка. Чухме за конкретни държави членки, но трябва да се запознаем с наличната информация. Не става дума само за Гърция или за Италия. Не искам да споменавам поименно държавите, но има и от е, южната част на Европа, и от централната част на Европа, и от северната част на Европа. И това създава предизвикателства общо, както и за всяка отделна държава членка. Необходимо е да се сътрудничим, как да го правим. Ние можем да видим какви са възможностите да използваме съществуващата система за обработка на информация и как да помогнем на органите, които се занимават с закрила на детето. Има проект, който разглежда различните системи, информационни системи, Евродак, достъпа до информацията, използването и за проследяване на изчезнали деца при отчитане на интереса на детето, също да се види какви промени са необходими, за да се насърчи повече сътрудничество. Докладът ще излезе в началото на 2017 година и се надяваме това да даде допълнителни насоки. Госпожа Моралес, благодаря. Радвам се, че повечето от изказалите се тук депутати гледат на въпроса като приоритетен, спешен, ние не трябва да се ограничаваме само да установим, че има 10 000 е, изчезнали деца, а да видим как може да се да не се допусне подобно нещо в бъдеще, как може да се разреши проблема. Къде е отговорността? Той е на национално и на европейско ниво. През 2013 Европейската комисия излезе с доклад е, за изчезнали деца като цяло. В това изследване беше посочено, че само четири държави членки имат предвидени правни норми за разглеждане на такива случаи на изчезнали деца. Има стандартен период да не се предприемат действия, когато се обяви едно дете за изчезнало в някои държави. И това е проблем, който не отговаря на отговорностите ни и трябва да се промени. На равнище Европейския съюз трябва да се променят също процедурите и трябва да се отчита винаги интереса на детето. Това е трансграничен проблем и не може да се реши само национално равнище. Има също други важни аспекти за бъдеще. Децата трябва да бъдат приемани с доверие, да бъдат изслушвани, те да могат да споделят какви са техните потребности, да разберат какви са рисковете пред тях. Това изисква капацитет, обучение и ресурси, както и информиране на детето, за да могат те да вземат решение, запознавайки се с рисковете и процедурите, свързано с грижите за тях Необходимо е да се намерят места адекватни за настаняване на децата, но тяхното затваряне в центрове не е адекватен отговор. Така или иначе, трябва да има мултидисциплинарен подход и винаги при отчитане интереса на детето преди всичко. Има и въпроси, свързани с образованието. Това е също приоритет, тъй като повечето от е, изчезналите деца не могат е, да получават е, закрила и това създава проблеми, които трябва да намерят решение в бъдеще. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за участието, за това, че ни предоставихте информация. Надявам се да можем да направим нещо за разрешаването на тези проблеми. Трябва веднага да преминем към следващата точка от дневния ред. Отново ви благодаря за участието. Това е нещо свързано с предходната тема. Става дума за пратъка на хора в външните отношения на Европейския съюз. на 16 март беше представен но становището на госпожа Валеро. То е изготвено за водещата комисия по а, права на човека, госпожа Друа. А, извинете, госпожа Валеро има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарност към докладчиците в Сянка за чудесното сътрудничество. Много пъти заседавахме преди да напишем първия вариант на становището и след това се срещахме неколкократно. Мисля, че успяхме да постигнем компромиси по 59-те предложения за изменения. Следствено, че не всички могат да бъдат включени в компромисите, така че нещата ще проличат при гласуването. Тук проблемът не е, че си противоречим по основните въпроси. Напротив, по много въпроси сме на едно мнение. Става въпрос за търговия с хора във външните отношения на Европейския съюз. Това е тема с огромно значение за нас, защото тя е свързана с, с полицейското сътрудничество, сътрудничество между правозащитните и правораздавателните органи. Става въпрос за борба с каналджийството, защита на жертвите, защита на свидетелите, за участие на гражданското общество, за превенция – така че, честно казано, между гледищата ни няма кой знае какви разлики. По-скоро нюанси по някои въпроси. Мисля, че сътрудничеството с докладчиците в Сянка беше чудесно и ще можем да приемем добро становище. Разбира се, че е трудно да се прокара границата между вътрешни и външни отношения – на Европейския съюз в този случай, но въпросът е обсъждан и а, в а, комисията ДРУА, която е водеща. Толкова от мен. Добре би било да се даде думата и на докладчетите в сянка. You, Mrs. Благодаря, госпожо Валеро. Двама души искат да се изкажат. Госпожа Зигбел и Зибе и госпожа Гомес. Благодаря. Ще се изкажа от името на нашия докладчик в Сянка, който не може да дойде тук днес. Ще от 95-те изменения подадени бих искала да се спра на някои, които са важни за нашата политическа група и да благодаря на докладчика за доброто сътрудничество по този файл. А, много е важно да има разрешителни за престой за жертвите, дори когато не могат да сътрудничат на властите. Нужна е тяхната, нужна им е нашата помощ и също така не трябва да ги обвиняваме в наказателни а, през, а, действия или нарушения, за които са били принудени да участват, особено в случая на сексуално насилие. А, също така при трафика на деца е изключително важно моментално да се назначават а, настойници за непредружените непълнолетни. Трябва да се разграничат разликите между трафик на а, хора и а, каналджийство а, на мигранти. Дори да се съгласим с, с възможността да се засили сътрудничеството на съдебно и полицейско равнище, не можем да приемем да а, има достъп до данните на Европол от страна на граничната охрана. Разбираме, че идеята за нова структура за защитата на а, жертвите може да създаде известна неохота, но не това е най-важното, на което искам да се спра в изменение 51. И накрая а, това е необходимост за европейско равнище за взаимното признаване на мерките за жертвите на, човешки, на трафик на хора. И а, това като правомощие може да се даде на съществуваща агенция или структура на Европейския съюз, а не да се създава нова такава. А, трябва да се помага на жертвите когато пътуват в Европейския съюз и това ще подпомогне изцяло състоянието на жертвите в Европейския съюз. Благодаря госпожа Зибел, госпожа Холмайер. Първо, във връзка с факта, че се стремим да закриляме жертвите на трафика на хора. Да, всички се стремим, но това не означава, че трябва да а, се лъжем, че няма разлика. Разлика има между едните, които са станали гре, а, жертви, на, на мъчения, на малтретиране, на е, сексуална злоупотреба и така нататък. Това са едните, но има и други, които, например, работят на черно на пазара. Те не бива да се ползват автоматично от нашата защита защита заслужават така в кавички истинските жертви на престъпна дейност, които трябва да се ползват с пълна закрила от нас. Онези, които а, се укриват умишлено и след това се представят за жертви, не могат да се ползват от закрила. На второ място след атентатите в Париж и Белгия, за съжаление, все още не сме възложили на Фронтекс компетентността да преценява дали между мигрантските потоци няма и бъдещи извършители на престъпления. В момента така провеждаме тестове за алкохол върху хиляди хора, които не са пили и капка, с цел да предотвратим това някой пиян шофьор да седне зад вулана. Когато извършваме проверки за данъчни нарушения, ние не сме заподозряли всички данъкоплаци, че са измамници, а просто търсим онези, които мамят. Така че също се отнася и в този случай. Никой не казва, че всички мигранти са потенциални престъпници, Просто сравняваме бази данни, за да отделим онези, които злоупотребяват с миграционния поток. За целта Frontex се нуждае от съответния достъп до бази данни, за да се знае кои престъпници се опитват да се смесят с бежанците, които спрочем също ще защитим, ако дадем на Фронтекс това правомощие за да не, бъдат те, за да не бъде злоупотребявано с тях. Благодаря, госпожа Хомайер. Госпожа Гомес, както казахте, това е свързано с, първо, с предишния дебат и съм съгласна, че е важно да разграничим кои са жертвите, но също така да си дадем сметка, че имаме такива, които идват като жертви и има и други, които идват и тогава стават жертви, именно защото са в много уязвимо положение. И както видях в Домен и в Вирелс, на никой не му, никой не го вълнува, никой не се притеснява, никой не идва да ги защити, да ги пази от трафикантите и особено става въпрос за, жена, за жени и за деца. И да, наистина трябва тази защита да е приоритет. И както беше казано, всичко е блокирано. И мъже и жени чакат да бъдат събрани с роднини от други държави и изобщо не знаят как да излезнат от ситуацията, в която се намират. Никой не им помага, никой не идва при тях и събирането на семейства изобщо не работи, то е блокирано. И ако а, признаем, че те са жертви и ако имат роднини в други държави, това трябва да е приоритет. И така свързвам с другите дебати. Не е достатъчно да чуем всички тези експерти. Трябва да се да викнем тук съвета и да ги питаме какво се прави от името на нашите правителства защото очевидно няма средства да се помогне на жертвите на а, сексуална експлоатация, трафик и така нататък. И какво всъщност правим, за да се противопоставим на тези мрежи? Миналия уикенд бях в Кипър, в Северен Кипър, и видях много нигерски момичета от Нигерия, и разбрах, че те действително са част от един кръг престъпен за експлуатация, за проституция, който се използва именно от турската полиция. И така те им помагат да минат през всички граници някой вълнува ли се изобщо а, от това? Има ли връзка с другите трафиканти? Защо изобщо правим тези чудесни закони, щом държавите членки не ги спазват? Госпожа Пинели. Благодаря на Валери Бодил за чудесното становище и за начина по който се отнесе към предложенията за изменение, които всъщност опълваха нейния текст. Моите предложения за изменение са свързани с въвеждането на ново понятие за трафик на хора с цел рекет, с цел изнудване – защото този вид престъпност също е свързан с, примерно, отвличане на еритрейски бежанци и тяхното малтретиране. Много често тези хора не биват обгрижвани в Европа, това, защото това е форма на трафик на хора, която в Европа не е призната. През март, например, имаше такъв случай с хора от Еритрея. Мисля, че в нашето становище трябва да подчертаем, че има и такава форма. В други предложения за изменение на нашата политическа група се обръща внимание, че има митнически споразумения с, с много от държавите, че трябва да се е, е, и в тези споразумения е залегнало гарантирането на спазването на много международни конвенции. Добре би било, ако Европейският съюз, включвайки международни споразумения, имам предвид търговски и инвестиционни споразумения, редовно да предвижда клаузи, свързани с спазването на човешките права и борбата с трафика на хора. Освен това имаме предложения за изменение във връзка с равенството между половете и, възможност, и необходимостта държавите членки да си сътрудничат в това отношение, признавайки, че статутът на бежанците е много тясно свързан с статута на жертви като и двата статута трябва да бъдат признати, за да не се допуска връщането на тези хора в страни, където е опасно за тях. Госпожа Валерия има думата. Е, Благодаря. Благодаря за всички изказвания. Ще се спра само на три от тях. Първо, базата данни е, и достъпа на базата данни на Европол. Има предложение в това отношение, но все още не сме е, се договорили, така че ще има разделно гласуване, защото очевидно, че няма да постигнем единодушие. Само, че ще гласуваме това предложение защото сега въпросът е къде ще, къде минава границата между трафик на хора и каналджийство. Има едно предложение за изменение, в което се казва, че човек може да се съгласи да бъде преведен от каналджия, но след това в тази си роля много лесно може да стане жертва на трафик на хора. Това се казва в едно от нашите компромисни решения, компромиса, компромисни решения. Друг въпрос, за който се говори от години, е огромният проблем с достъпа на Frontex до базата данни има предложение за изменение, в което се говори за това. А, също така границата между външни и вътрешни отношения, във всички случаи ще го гласуваме. Има някои предложения за изменения, които са всъщност прерогатив на Комисията по правата на човека, но за сега ги приемаме в нашата документация. Благодаря, госпожа Валеро. Гласуването в Либе се предвижда за 28 април. Благодаря ви за приноса. Следващата точка днес след обед е директивата за относно борбата срещу тероризма, която заменя рамковото решение от 2002 на съвета. Госпожа Холмайер представи своето проектостановище в нашата комисия и сега ще направим дискусия по измененията. Госпожо председател, уважаеми колеги, първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка които вече на три пъти заседаваха доста продължително с мен и по време на тези заседания а, се разбрахме, че ще отделим допълнително време, за да разговаряме с експерти, които познават добре реалността в държавите членки, защото те са действащи прокурори или въобще магистрати или съди. Сега вече говорихме с италиански прокурор, който много точно ни описа как се справя Италия с новите проблеми, с които, са, е, с които е свързан а, е, днешния международен тероризъм. И слушайки го, малко ми позамръзна кръвта в вените, защото не можех да си представя, че има чак такива брутални явления по света. А, бруталност, например, по отношение на малки деца в терористичните кръгове. Много благодаря за ангажираността на колегите, които внесоха над 400 предложения за изменения. Това, което правим в момента е, че се опитваме да ги обединим по разумен начин. Първо ще се опитаме, разбира се, да а, потърсим компромиси в колкото може повече случаи, като разчитам, че рамковите решения от 2002 година и 2008 година, които вече се прилагат в държавите членки изцяло, няма да се пипат, а ще работим по нововъзникналите теми, като се опитваме по оптимален начин да подкрепим предложението на комисията. Изправяни сме пред не един проблем. Помните какво беше с а, регистъра на данните на пътниците. Сега са същите спорове. Например, какво правим с хора, които първо са отишли в Сирия и след това от Сирия, след като са били тренирани за терористи или са упражнявали терористична дейност и имат намерение да извършат терористични актове в Европейския съюз. Значи, какво правим човек, който идва от, такъв човек, който идва от Сирия, лети за Германия и оттам отива в Италия. Тоест, това е човек, който не е само излиза от Европа, а се движи и вътре в самия Европейски съюз, а всъщност представлява доста сериозна потенциална заплаха, както всички вече се уверихме. Решенията, възприяти в директивата за тероризма от комисията, всъщност са решения на, или се базират на решения на ООН и на а, и които влизат в европейското законодателство. По време на заседанията стана ясно, особено вчера, като говорихме с италианския прокурор, че във всички случаи трябва да има процес на преценка от страна на прокуратурата, доколко може да се намеси и да накърни основни права на човека. Т.е. за целта е необходимо събирането на много сериозни доказателствата, защо, доказателства, защото не можем да арестуваме наляво и надясно, просто защото някой е пътувал. Но в момента, в който са събрани достатъчно доказателства, прокурорите трябва да имат възможност да изправят съответното лице пред съда, където да се издаде съответната присъда. Проблемът, който имат прокурорите, е, че ако искаме да предотвратим такива тежки престъпления, каквито се случиха в Брюксел и Париж, трябва да се заловят евентуалните извършителни предварително т.е. много е интензивна а, работата по събиране на а, доказателства, претърсване на жилища, претърсване на компютри и така нататък. Ако пък не, нямат възможност прокурорите да арестуват предварително тези, тези хора, няма да могат да имат предварително тези доказателства. В Италия е, наистина са предотвратени доста престъпления, без това да е станало публично известно. И трябва да ви кажа, че а, е, това, което ми разказа прокурора, защото той идва от практиката, беше много интересно. Любопитна съм да изслушам и останалите прокурори от, и съди от други страни. Много се радвам, че е, докладчиците в Сянка така активно работят заедно с мен и се надявам, че по отношение на директивата за тероризма ще можем да покажем, че сме в състояние да действаме единно, за да дадем отпор на потенциалните извършители или на онези, които замислят престъпления. Смятам, че гражданите очакват от нас да спрем извършителите, да ги спрем преди, както стана сега, да загинат 130 души и политическите институции и институциите, които отговарят за сигурността, показаха слабости, а, е, знаете как страдат хората, няма нищо по-лошо от това да имаш драматично изживяване в семейството си, жертва в семейството си. По отношение на правата на жертвите, много се радвам, че всички политически групи са единни явно ги смятат за важни всички, предлагат жертвите да получават адвокат, безплатна адвокат, адвокатска помощ. Защото както в Брюксел, така и в Париж се видя, че хората, които стават жертви, в никакъв случай не са запознати с, с процесуалните действия по а, разследването, по разпитите и така нататък. И те не бива да бъдат а, оставени сами, особено такива, които имат и членове на семействата, които са загинали или пък са тежко ранени в лечебно заведение. Най-късно на 30 смятаме да свършим холандското председателство е готово на трилог най често най късно през юни ще се опитаме да се обединим около едно и също становище, така че и трите институции да излъчим сигнал колко сме едини, за да може гласуването след това да стане преди лятната вакансия. Това е горе-долу драфика, който сме си начертали. Надявам се, че колегите нямат нищо против. Киничи. E благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря от сърце на Моника Холмайер за работата, която свърши, както и за метода и на работа защото имаше заседания на докладчиците в Сянка, привлечени бяха експерти, които ни дадоха възможност да се задълбочим в темата. В момента задачата ни е да приемем текст – за онези, които ежедневно се борят срещу тази драматично нарастваща престъпност, а именно тероризма. На тези хора искаме да дадем в ръцете ефикасен инструмент. Радвам се, че Моника настоя да дойдат експерти. Никола Пяченте наистина оказа много сериозен принос. Сега възниква въпросът, кои мерки са най-подходящи, за да запълнят съществуващите празнини в възможностите за борба срещу такива чудовищни престъпления. Госпожа Холмайер вече спомена, че имаме работа с нова форма на тероризъм, защото говорим за хора с европейски паспорти. Тоест, условията, при които се извършва този тероризъм, са съвършенно нови и много комплексни. Задачата ни никак не е лесна. А и отговорността ни е голяма. Длъжни сме да намерим равновесието между зачитането на основни човешки права, като свободата на движение и гарантирането на безопасността и сигурността на гражданите и на тяхното право на живот и свобода. Много е трудно, трудна тази задача. Трудно е да намерим а, баланса между тези фактори. Когато беше прието рамковото решение за борбата с тероризма, парламентът все още нямаше компетентност нямаше достатъчно компетентност. Сега нещата се промениха, но с това нарасна и нашата отговорност по отношение на борбата с феномена тероризъм. Видяхте, че е, видяхме, е, изпитахме на гърба си тук, с недалеч от парламента, колко драматични измерения вече е придобил тероризмът. Тъй, че много внимателно трябва да обсъдим различните аспекти. Измененията на политическите групи, включително и на моята, до момента за сега в някои моменти се разминават доста сериозно като позиция, но смятам, че всички е, считаме за нужно да се потърсят компромиси. защото имаме и международни задължения и по тях няма какво да се а, е, пазарим например допълнителния протокол на съвета на Европа. Е, това са едни минимални стандарти. Всяко решение трябва да се преценява много внимателно. Ето, като пример ще ви дам е, отношението към пътуванията с цел тероризъм. Има си международни разпоредби по въпроса, например за чуждестранните бойци, но ето, че се сблъскваме с феномена завърнали се бойци, които се движат из Европейския съюз, за да вербуват други. Тоест много внимателно трябва да разгледаме отделните форми на поведение на тези хора. Освен това, има нещо, по което действително съм съгласна с колегата Холмайер. И то е свързано с казаното вчера от прокурор Пяченти. Това, което стана в Брюксел е и доказателство – за това, което ще кажа. А, тези хора са били известни на а, огр, а, правоохранителните органи. Господин Пячентини а, каза, че има много важни разследвания по отношение на организираната престъпност и тероризма, като резултатите са били добри тогава, когато разузнаването е работило добре когато е, се е добирало до информация, която е давала възможност да се постигнат положителни резултати. Ние, разбира се, трябва да кажем нещо в нашите текстове за тези пътувания с цел вербуване, вербуването през интернет и така нататък. Това са все важни феномени, които непременно изискват сътрудничество между магистрати, полицейски органи, разузнавателни органи, защото своевременният обмен на информация е от жизнено значение. Иначе няма да могат да се спазват и най-добрите законодателни разпоредби. С удоволствие ще продължа да работя, като ще се стремя да е, нам да потърся най-добрия баланс, така че да предложим истински текст, който да бъде инструмент срещу терора. Благодаря. Господин Дюпре, заместник на докладчика в Сянка, имате думата. Благодаря, госпожо председател на място на господин Ежек, който не успя да дойде, задържан от други задължения. Госпожо председател, ще изчета текста на господин Ежек, с който съм напълно съгласен. който обаче наистина отразява горещия дебат в рамките на нашата политическа група. Целта на текста е да има общо ниво на наказателните елементи и първата стъпка е имен... И това ще бъде именно първа стъпка в борбата срещу туризма. Ще продължа, казвайки, че на първо място трябва да започнем с поглавителен акт, преди да имаме реално правен акт срещу тероризма. Изчитайки а, измененията, господин Ежек а, смята, че а, не се предоставя достатъчно висока важност, а, която е необходима за третирането на актовете на тероризъм организациите на, на пътуване с цел присъединяване към група за тероризъм а, и а, представляват а, действително част от а, извършването на терористичния акт и това би трябвало да бъде разпознато по съответния начин от съдебната система и да а, бъде на, а, наказвано по, по съответния начин. За да може едно действие да се а, характеризира като а, терористично, а, не е нужно да бъде конкретно и специфично и липсата на тази връзка в текста не позволява на правоохранителните органи да действат достатъчно активно. На следващо място трябва а, властите да могат да докажат е, в последствие тази е, връзка, което според нас не е реалистично. Трябва също така, госпожо председател и госпожо докладчик, да ви кажа, че имаме много предложения за изменение, именно за подобряването на информацията, която се обменя между държавите членки. И в тази посока смятаме, че държавите членки трябва систематично да сигнализират всички лица, за всички лица, които са заподозрени по а, параграф 3 и 4 на член 14. Също така имат и задължение да сигнализират на Европол всички заподозрени, които имат и вече а, по едно нарушение по 14 и 4. Също така а, питаме госпожо председател и госпожо докладчик. Когато а, държавите членки изразяват а, своята Разочарование от резултатите. Те трябва да обменят всички данни за пътни, всички пътнически данни а, за всички заподозрени или които имат нарушение вече по 3 4 на член 14 по тази директива. В а, директивата за пътническите данни остава свободата на държавите членки да преценяват какво предават като информация. Тук става въпрос за много фундаментални видове информация. Ако целта е наистина да се борим срещу а, тероризма и след подготовка, а, срещу подготовката на терористични актове, то тогава държавите членки трябва да комуникират, да изпращат а, данните на други държави членки, а, когато става въпрос за такива заподозрени. И последен въпрос. Знам, че Заглавията, които тук дадохме, представляват проблем за комисията. Но като един последен елемент, който бихме предложили на дискусия, всяка държава членка а, трябва да информира, когато присъства един заподозрян а, на нейната територия. А става въпрос, че това лице може да е от националност от същата държава или пък да е от друга държава. Това е правомощие на териториално а, равнище или а, принципно, ако а, да речем, имаме лице, което дошло от друга държава, не е познато и в рамките на някакво разследване а, се установява, че вече е свързано с терористичен акт. В този смисъл би следвало това лице да се разследва в съответната държава, макар че терористичните актове не са извършени в нея. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Дюпре. Госпожа Ферара замества друг докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Говаря от името на Лаура Аджея, която днес не може да присъства поради други ангажименти. Аз също ще се опитам да прочета това, което тя ми е написала. Първо благодаря на авторката на доклада за отличната работа и за предложенията за изменение с цел подобряване на предложението. Големият брой предложения показва, че става въпрос за изключително важна тема ние подкрепяме онези предложения за изменение, които се отнасят до наказателни състави и до криминализиране на а, различни нови явления и форми на тероризъм, които трябва да се базират на принципите на материалното право, т.е. изисква се обективност. Ние сме по-критично на... Ние сме критично настроени към онези, които се опитват да ограничат свободата на изказване на мнение по интернет и другаде. Да, знаем, че терористите също използват и интернет за радикализация на хора или за обмен на информация помежду им. Ето защо смятаме, че репресиите в мрежата трябва да се упражняват под прекия надзор, надзор на съдилищата. Предотвратяването на терористичните акции за нас е изключително важно, т.е. говорим за превенция, придружена от репресия, защото иначе ще изгубим войната срещу тероризма. Също така смятаме, че трябва да се подобри сътрудничеството между полицейските и съдебните органи. То е много важно. Колеги от други политически групи твърди, казват, че директивата трябва по-сериозно да се занимае с това сътрудничество и ние подкрепяме тази идея.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 За... Благодаря, госпожа Ферара, госпожа Спинели. Дай, дай. Искам още веднъж да привлека вниманието на докладващата на съдебната практика в Германия. и работата, сътрудничеството на съдилищата с Федералната криминална служба. Едва ли госпожа Холмайер не знае за какво става дума. Става въпрос за решение на съда от вчера, 20 април, в което се казва, че предлаганият закон до голяма степен противоречи на Конституцията, особено в частта му за подслушванията по телефона или а, наблюдението на хора, което представлява по същество намеса в личното им пространство. Мисля, че това е много поучително. А, националната съдебна практика е важна за нас и от нея трябва да се учим. На два пъти вече германски съд поставя под въпрос действащ закон, закона за Европейската заповед за задържан, за арест и закона за защита на дан, данните. М трябва да си извадим съответните полки защото ако нашата директива е прекалено, предвижда прекалено вмешателство в личната сфера, винаги ще има риск някой от националните съдилища да, да поиска закона да не бъде прилаган. Госпожа Гомеш. Ние трябва да намерим допирни точки, това е много важно. И мисля, че можем да го направим. Радвам се, че работим в тази насока. За мен е важно, че чрез тази директива показваме, че сме по-различни от терористите и че спазваме основните права. Затова е толкова важно да има ясно дефиниране на престъпните актове. Основният инструмент за борба срещу тероризма е оперативната съвместимост на базите данни, на съдебните ни системи, на институциите, разбира се, обмена на разузнавателна информация. Също оперативна съвместимост за информацията, която е на разположение на разузнавателните мрежи от една страна и на различните полицейски служби. Но това не действа не само на европейско ниво, понякога има проблеми и на чисто национално ниво. Затова Европейския съюз трябва да се намеси и, и да сложи ред в нещата. Защото сега има пълна бъркотия. Другия основен въпрос е това, което ни казват и експертите, че има ясна връзка между организираната престъпност и древната престъпност, древните престъпления и а, лицата, които се набират а, за извършване на терористични актове. Затова в доклада на дати се посочва по какъв начин се радикализират лицата в затворите. Трябва също да видим какво кара тези терористи да извършват своите нападения срещу нас, като голяма част от жертвите са мисулмани и погрешно е да твърдим, че това са чуждестранни бойци. Те са всъщност наши бойци, те са отраснали тук при нас. Те са вътре в Европейския съюз, те не са дошли отвън. И те са продукт на лоша интеграционна политика, лоша економическа и друга политика, която не улеснява приобщаването им. И съответно тяхното лично развитие, което ги прави податливи да подападнат в ръцете на престъпни групи. Аз не считам, че PNR, използването на регистрационните данни на пътниците е панацеята. Това е само един инструмент. Нашите правителства обаче не допуснаха да има една обща система за чартерните полети и частните полети въобще не се визират. Финансирането на тероризма често може да се свържва с най-различни видове престъпна дейност, така че съвсем лесно е за някой престъпник, е, който разполага със средства, да има частен самолет или да найме такъв е, за извършване на престъпна дейност. Така че аз е, намирам за крайно неприемливо, че в директивата е допусната тази пропаст. Софиенфелд. Благодаря, госпожа председател. Няколко неща накратко. Имам сериозни съмнения относно идеята криминализирането на пътуването в чужбина а, на основание тероризъм. Можете да криминализирате акта, но криминализирането на намерения, мисля, че тук а, се движим по доста хлъскава повърхност. Как можете да докажете намерения? Относно защитата. Много хора, млади хора, които пътуват в Сирия, Ирак, е, са младежи, които се подават на различни послания. Някои пътуват до там, установяват, че са направили грешка и се връщат. Дали трябва незабавно да ги криминализираме? Ако го направим, те са загубени не можем да им помогнем да тръгнат по прав път от тук нататък. Ако ги изправим, както каза Ана, ако ги изпратим в затвора, там те могат да попаднат в лапите на терористи много по-лесно, лесно, отколкото ако са навън. И не бива да пропускаме възможност това да не се допусне. И нещо от по-общ характер. Споменал го и при първото обсъждане по предложението. Ние тук приемаме законодателство не за краткосрочната перспектива само, а в дългосрочен план и сме насочени към конкретен тип тероризъм в случая. Има десни екстремистски групировки в нашите страни, които могат да пътуват с автобус от един град в друг с идеята да извършват терористични атаки. Но ние използваме дефиницията за тероризъм все повече едно странно за определена група, забравяйки за други неислямски групи, които извършват актове на насилие и атакуват демократичната система, но по някаква причина не ги наричаме терористи, докато според мен те имат същите цели, като тези на терористите, но са в рамките на една отделна държава. Така че, когато приемаме закони, трябва да спазваме общи принципи, да не насочваме вниманието само върху една отделна група, защото а, може да се появи друга група екстремисти, които извършват насилствени актове и прочие. Така че трябва много да държим на високото качество на законодателството ни. Следващия оратор. Благодаря. Аз съм испанка. Така че отблизо съм следила как хората могат да се превръщат в фанатици и да започнат да действат в национални или международни мащаби. Имам следния коментар. Подозрението е едно, разследването е друго. Desde un coro arcangélico, pero desde el punto de vista de elementos complementarios, cuando se habla de los viajes, yo creo que... Не сме ангели всички. Когато някой пътува и е свързан с някаква организация и това може да се докаже е лесно. Но ако има терорист-фрилансер, да кажем, така да се каже, терорист-самозванец, който не е обвързан с група или организация, е по-трудно. Така че той извършва пътуване, ако някой извърши пътуване, ако има своите контакти или прояви желание да участва в терористически, терористичен акт, тогава вече ще има за какво да се захване едно разследване. От това, което наблюдаваме в а, Испания, виждаме, че понякога се стига и до сътрудничество с помагачи на такива групи и се стига до понякога дори до предотвратяване на плануваното действие. Ето, стъпка по стъпка мислим, мисля, че трябва да работим в тази насока и да се съсредоточим върху това, кои деяния автоматично биха могли да доведат до ограничаване на нашите свободи и да противодействаме съответно, но само с съдебна заповед. Господин Фос, благодаря, госпожо председател. Искам дебело да подчертая следното. А, поредицата терористични актове, на които станахме свидетели, не са нещо еднократно. Ще трябва да свикнем с мисълта, че това ще бъде постоянно така около нас и такъв риск постоянно ще има. Така че борбата срещу терористите, дали са религиозни фанатици или някакви други, няма да можем да я спечелим, ако подходим половинчато. Мисля, че всеки половинчат подход към такива хора подкопава либералното ни общество, подкопава всичко онова, за което сме се борили, подкопава всичките ни основни права. Затова смятам, че много строго трябва да действаме, да инвестираме в персонал, техника, ноу-хау и да не пренебрегваме нито една възможност, която ни се предлага. Има различни нива, на които може да се работи. Разбира се, че едното е превенцията. Превенция срещу радикализацията. Всички това искаме, за да може още предварително да се избегне това, което може да бъде избягнато. Има обаче и възможности на друго ниво ако, се, ако са набелязани хора, за които има евентуално подозрение, че могат да участват терористичен акт, те трябва да, трябва да имаме инструменти да ги следим, да се намесваме в свободите им, разбира се, със съдебно решение. Най-трудно е обаче да открием онези, за които все още нямаме никакви данни и които въпреки това планират нещо. И тук ни трябват възможности да се погрижим за безопасността на населението и сигурността на обществото. Това става в днешно време чрез данни. Освен това няма някакъв универсален инструмент, който ще ни даде цялата информация. А, тя трябва да бъде събрана като мозайка. Имаме SWIFT, имаме PNR, имаме TFTP. И винаги сме казвали, че не можем да действаме на базата на информация от една единствена база данни, а информацията трябва да е съчетание от много източници. Затова смятам, че правилната беше направена крачка в правилна посока, след като след последния терористичен акт отбелязахме, че хоризонталният обмен между отделните бази данни не работи, защото сме ги замислили като отделни бази данни, ето, че сега констатираме, че този подход е устарял, защото са ни необходими много по-комплексни данни. Каза го и Ана Гомеш. Оперативна съвместимост между базите данни, а освен това, извън това трябва да помислим как да поставим нашите а, е, служби в е, състояние да могат да имат достъп до тези бази данни. Дали това ще бъде една служба, дали всички полицейски служби. Тук можем да спорим как да се организират нещата, но по едно трябва да сме съгласни, че ни трябва такъв достъп и ни трябват такива взаимовръзки между базите данни. Затова е много важно в директивата да се включат всички възможни форми на терор, защото ние трябва да се борим против всички тях. Тоест да установим кой има намерение да направи нещо, трябва да установим с кого контактува той и трябва да съберем съответните е, доказателства, за да може върховенството на закона, да се спази върховенството на закона и да има присъда. Мисля, че трябва да забравим старото мислене. В днешно време Терористите са в много сериозна мрежа, много са мобилни, използват всички медии. Ние не можем да попречим на нашите правоохранителни органи да ползват същите тези бази данни, за да могат най-накрая, в крайна сметка, да защитат нашите основни права. Благодаря. Благодаря, господин Вас. Госпожа Зипева. Благодаря съвсем накратко. Ще продължа на немски. Е, че вика. Е, изненада съм как така лековато се борави с е, думи и призиви за взаимно свързване на различни бази данни. Вижте какво има юридически граждани, а, е, граници, онези, които работят в областта на обежището, не могат да си тикат в носа в полицейските досиета и обратно. Освен това, данните за това са данни, за да могат да бъдат анализирани. Не всеки може да анализира събира тези данни. И на трето място, когато съществува подозрение, че някой се радикализира или има контакти а, с радикални кръгове, естествено ще трябва да се реагира, но не винаги с полицейски средства и не непременно. Точно а, в точно борбата с, точно превенцията на радикализацията е много по-важна. Będę mówił po Господин Бони, ще говоря на полски. Заплахата от е, тероризъм ще нараства. Въпросът е дали тази директива ще ни помогне да предотвратим терористични актове. Ние не трябва просто да реагираме на вече случилото се. За да имаме превенция, трябва да има по-широка дефиниция на престъпни деяния, които водят до реални престъпления. Аз съм разговарял с много експерти в Полша. Много се съмняват, че директивата ще реши проблемите. Трябва да бъде разяснено защо е конструирана по този начин директивата защото правоохранителните органи ще могат да предприемат действия за борба срещу терористи и евентуални бъдещи терористи. Относно обмена на информация, много жалко е, че няма воля в Европейския съюз за обмен на информация, но ако направим това задължително, ще има по-голям ефект. Освен това, имайте предвид, че миналата година се договорихме по един пакет за защита на данните и една от е, директивата ясно подчертава какви са основанията, които дават на полицията достъп до определен вид данни. Така че сме защитени, ние искаме да се спазват основните права, но същевременно трябва да искаме задължителен обмен на информация. Благодаря, госпожа Свинберн. Благодаря, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Говорим си тук за право на свобода. Аз нямам чувството, че е, това мое право се зачита, защото не се чувствам сигурна нито в моята страна, нито е в Европа. Имаме стотици бойци в Европа и аз дори не бих ги нарекла чуждестранни бойци, защото са граждани на Европа. Можем да ги наричаме сатани, можем да ги наричаме убийци, както искате. Можем мен ако питате, ще им изгоря паспортите и ще ги изгоня, за да не могат да се връщат повече тук. Но ако искаме да се предпазим от онези, които се завръщат в Европа, ще ни трябват национални гранични, т.е. гранични проверки на националните граници. Убедихме се вече, че са ни необходими такива проверки. ПНР е само началото. Също така ни е необходимо по-добро сътрудничество между разузнавателните служби, повече обмен на информация между тях you. Monica, please. Благодаря, уважаеми колеги, за многото изказвания, които говорят за голям интерес. Е, само изказва, сами по себе си изказванията показват колко така разгорещено се занимават всички колеги с тази тема и колко са ангажирани. Скъпа Софи Инфелд, по отношение на пътуванията, нека да ти приведа примера на италианския прокурор Пиадженти. Те са арестували човек, на базата на това, че е извършвал подозрителни пътувания от една страна и от друга страна е бил в салафистки кръгове. Когато се е завърнал в Италия, е, възникнала, е възникнало подозрение, че е потенциален терорист и само на базата на това е бил арестуван. Значи в, към момента на ареста му все още не се, знае този, не се е знаело този човек свръхопасен ли е или не. След това вече при претърстването на дома му и разследванията се е оказало, че ежедневно е тормозил децата си 2 и 5 годишно с картини на убийства, за да ги радикализира. Това е, е, също така се оказва, че участвал в тренировки по интернет, че в Милано е има, че е имал намерение да извърши сериозен атентат в Милано. Но всичко това преди ареста не е могло, е, е, не е можело да се знае. Ако не бяха заровили този човек обаче, щеше да има атентат. В Италия са проявили коража и са спасили много човешки животи. Е, да, много е сложно, да, много се промениха нещата и действително това, което казаха и Аксел, и Катерина, а, а, е така. Никой не се кани да се впусне да арестува наляво и надясно. Разбира се, че трябва да се извършва сериозна предварителна проверка дали има основания някой да бъде изправен пред съд. След това съда трябва да извърши задълбочен анализ дали трябва да има присъда. Във всички държави членки има такъв инструмент, когато някой е в началото на опасен път и той не бива изпратен в затвора, а бива включен в рехабилитационни програми. Аз съм 100% за това. Привържени съм съм и на тезата на госпожа Коникс за възможността някои подведени млади хора, които все още не са извършили тежки престъпления, да се дерадикализират в рамките на съответните програми просто на магистратите и на полице, органите на, за, за сигурност трябва да се даде възможност а, да действат предварително и превентивно. Разбира се, че не е казано, че всеки арестуван ще бъде изпратен в затвора. Но ето, че този в Италия е, заловен северноафриканец е бил тотално радикализиран, въпреки, че преди това не е имало данни да е вършил никакви действия. Просто длъжни сме да дадем на правоохранителните органи, на нашите магистрати свободата на действие. Те са достатъчно отговорни за да знаят какво правят. Естествено, че желаем да поддържаме свободата на движение, но когато някой пътува с терористична цел или с терористична цел участва в някакви тренировъчни програми или отида в Сирия или ги провежда в Европа, ние трябва да бъдем в състояние да реагираме и да предотвратим атентат, в който биха загинали хора. Става въпрос за Сизифов труд, съвсем не се отнасям лекомислено към това. Сигурна съм, че Аксел нямаше предвид всеки да, гля, да има достъп до всякакви е, данни. Каза го Яна Гомес. Просто става въпрос за обмен на релевантни данни. И освен това трябва да е, намерим начин да задължим е, службите да обменят тези релевантни данни помежду си трябва да напреднем по някакъв начин. О, не, в никакъв случай лекомислено не са приели този списък. Това е решение на ООН, е, което едва ли противоречи на немския конституционен съд, защото същия този съд поиска по-строги и подробни разпоредби за прокурорите и съдиите. Той не каза, че разпоредбата е противоконституционна. Чела съм цялото решение, моля ви се. На изус го знам вече. виждам, че и някои конституционни съдилища а, с оглед на рисковата ситуация вече започват да са склонни да допускат неща, които преди 6-7 години ще да решат по съвсем друг начин, а, включително и Федералния конституционен съд. Преди 5 години сигурно наистина щеше да обяви решението за противоконституционно. Нека да не работим едни против други. Всички заедно имаме за цел да спрем дейността на тези тежки престъпници. Разбира се, че не можем да бъдем подозрителни към всички наши съдии и прокурори и да им забраним нещо. Нека е да им дадем възможност да прилагат целия спектър от мерки в зависимост от конкретния случай защото а, терористичните мрежи днес са много по-сложни и по-подготвени, отколкото преди 20 години. Аз, например, не знаех, господин Пяченти ми го каза вчера, че още от началото на 2000-та година са започнали да се наблюдават такива тенденции, т.е. подготовка за терористично действие. Т.е. говорим за един 10 годишен процес, който е предшествал атентатите. За мен това е новост. Много съм благодарна на този прокурор, че дойде при нас и отговори на нашите въпроси. Предлагам на колегите и тук в комисията да поканим двама-трима действащи прокурори, за да чуем как на практика се работи, да чуем колко внимателно действително отделните органи се опитват да подходят, за да опазят правата ни и същевременно да спрат дейността на престъпниците. Нека да намерим общ път. Ще бъда благодарен, благодарна, ако имаме единно мнение на парламент. благодаря. Гласуването в комисията Либе е предвидено за 24 май. Благодаря ви за участието по тази точка от дневния ред. Сега преминаваме към въпроса за създаване на механизъм на Европейския съюз за демокрация, принципите на правовата държава и за основните права. След подготвителните стъпки, изготвянето на работен документ, публични изслушвания, представяне на проучвания от експерти. Сега имаме пред себе си проекто доклад и искам да дам думата на докладчика госпожа Инфелд да представи този доклад по собствена инициатива, който е законодателен доклад по собствена инициатива. Благодаря, госпожа председател. Мисля, че моля ви, унези е, от вас, които желаят да напуснат залата, да го направят тихо, тъй като и без друго закъсняваме е, и трябва да продължим заседанието. Нека да създадем е, условия за нормално протичане на остатъка от заседанието. Благодаря, Софи. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е уместно в тази парламентарна комисия да говорим и за това, как ще отстояваме в по-добра степен ценностите ни. Ние говорим много как ги отстояваме срещу външни посегателства. Ние проведохме консултации по работния документ с участието на всички докладчици в Сянка и господин Шофлин, който е докладчик по становище от комисията АВКО. След това има сложната задача да обединя всичко това в един документ, в един доклад, едно общо предложение. Не беше лесно. Дори член 2 може да се изчита за един от най-важните членове в договора. Оказва се обаче, че нямаме правно основание за неговото прилагане на практика. Така че аз разгледах различните работни документи, използвах широк набор от експертни проучвания и доклади, включително онези, които бяха възложени от комисията Либе също документа на Агенцията по основните права и други. Искам да подчертая, че има няколко основни принципи, които ме ръководиха при изготвянето на доклада. На първо място, че този доклад е само едно първо предложение и доколкото ми е известно, това е старта на една процедура. Този текст няма да доведе а, до вземане на законодателно решение, без да се промени нито една запетайка от него. Това няма да е така. Освен това, какъвто и механизъм да възприемем, той трябва да е обективен, неутрален и да се прилага еднообразно от всички държави членки, за да бъде деполицизиран процеса. Ние искаме да приоткриваме колелото, за това трябва да използваме и да интегрираме в максимална степен съществуващите инструменти, за да избегнем дублиране. Имаме рамка на Европейската комисия за върховенство на закона, диалог в съвета по върховенството на закона. Има множество други инструменти и се опитваме да ги интегрираме тук в максимална степен. Това е процедура, както казах, това не е еднократно решение неустановяване на стандарти за измерване за това в каква степен се спазват европейските ценности. Това е един отворен, приобщаващ процес и дори ако решим какъв да бъде механизъм, той трябва да се доразвива, променя, обогатява в бъдеще. Въпреки, че някои от основните ценности ще останат така, ние виждаме, че обществото се променя в с течение на времето. Затова решението не може да е статично. Също искам да имаме механизъм, който да не се ръководи от кризи или от инциденти. Не навлизаме в а, а, такива дебати, като дали а, да се прилага или не а, предвиденото в член 7 или пък да се стига до противопоставяне на една държава членка и целия Европейски съюз. По-скоро ние се нуждаем от механизъм, който ще предвиди постоянна проверка и наблюдение на държавите членки, на институциите на Европейския съюз. Това трябва да е процес, който да насърчава върховенството на закона, основните права и да не допуска нарушаване на тези права не предвижда коригиращи стъпки или санкции, но всичко трябва да се базира не на адхок принципи, а на базата на доказателства. Търсех правно основание, което да е удачно за такъв механизъм. Не беше лесно, няма такова правно основание, което да обхваща всички опции, които искаме. Затова аз избрах инструмента на междуинституционалното споразумение. Това е прагматично решение, макар че не е, може би, най-доброто. Изготвих като анекс към доклада проекта за междуинституционално споразумение, включващо следните елементи. DRF Scoreboard, това са принципите на демокрацията, правовата държава и основните права. А, също предвижда се и а, панел от независими експерти. Също предвижда се европейски семестър, диалог между националните европейски парламенти, а, също прилагането на член 7 като крайна мярка и а, политическия цикъл в областта на демокрацията, принципите на правата държава и на основните права, да направим оценка на нашата работа, да видим дали ние спазваме стандартите, които сме приели. Няма да навлизам в детайли по всички отделни точки. Това, което направихме по същество е да използваме всички налични инструменти до момента. Имаме широк набор от инструменти в европейските институции, като механизма, който се прилага по отношение на България и Румъния. Имаме мониторинг за плурализма на медиите, имаме неевропейски инструменти и прочие. Всички те трябва да бъдат включени в една обща система. Това да бъде табло с показатели за препоръки по отделни държави. Този доклад ще бъде основата за годишни разисквания в Европейския парламент, националните парламенти, комисията и съвета и при необходимост може да се използва като един поетапен подход за прилагане като крайна мярка, ако се стигне до там на член 7. Но мисля, че ако се следват всички стъпки, това няма да се налага. Още няколко заключителни бележки. Ключът към всичко това, според мен, е да има доверие. Затова аз избрах подход, който се надявам да се базира на консенсус, а не просто да се предложи един текст, да се спори после по измененията и да търсим някакво минимално мнозинство. А по-скоро искам да има широко участие от държавите членки, от националните парламенти, да има мнозинство в политическите групи. За това аз установявам контакти и разговарям с представители на националните парламенти, на комисията, на съвета, защото според мен това е най-важният елемент от процедурата. Има проекто доклад или по-скоро проекто становище от комисията АВКО. Те са предложили изменения. Ние ще се опитаме в максимална степен да вземем предвид тези изменения чрез преки разговори. Аз също ще направя изменения и други колеги завиха желания. Организирам също неофициални обедни срещи. Вече съм провела две такива неформални срещи, но ако има някои депутати, които искат да участват, са добре дошли. Ние се срещаме с организации, както с синдикатите, с религиозни организации, с журналистически асоциации и много други, Срока за представяне на е, изменение е 13 май. На 21 май можем да проведем първоначални разисквания. Благодаря госпожа Мицола от името на господин Франк Енкел, който е докладчик в Сянка. Франк ме помоли да представя мнението му тук днес. Извинявам се предварително на докладчика и на колегите, защото трябва да тръгна към летището веднага след като изчета а, неговото становище. А, докладът е в съответствие с проведените от докладчицата дискусии. Конструктивна а, атмосфера имаше през цялото време по време на работата. Целим на основата на 9295 под формата на интернационално споразумение да създадем организация за демокрация, върховенство на закона и фундаментални човешки права по повод член 17. Това ще се отрази на съществуващите механизми и практики. практики. Е, член 295 е основното правно и правилно правно основание и междуинституционално Институционалното споразумение е единствения вариант да се обединят усилията на всички институции в тази област. И този подход трябва да бъде похвален. Тук ще въведе а, логика подобна на тази на европейския семестър с обща оценка за историята на всяка държава членка в областта, която се а, провежда годишно и цикъл, включително в Европейския парламент на основата на препоръките конкретни за всяка държава. Този механизъм няма да се използва а, когато възникне проблем в държава членка, а ще бъде постоянно средство за оценка за всички държави членки всяка година, за да се установи дали отклонения в някои от стандартите или области а, не са се появили. Таблица с сравними показатели се използва, която се е, проверява от е, независим панел от експерти. Макар да изглежда логично приемането от комисията, експертният панел може да бъде малко по-проблематичен, по-конкретно как ще бъде съставен, колко души ще има и как ще бъдат избрани. Това не означава, че не трябва да съществува такъв панел. Въпросът не е дали, а как. В случай, че възникнат сериозни проблеми, няма ли да има автоматично прибягване до член 7 и двата му варианта? И от тук няма ли да произве... проистекат два въпроса? Няма ли да бъде изведнъж приложим член 7? по начин, който надхвърля неговия, а, неговото съдържание. И няма ли това да доведе до а, загубване на гласуване в а, съвета? Ние стъпваме на общите принципи на управление, те трябва да се спазват и а, да се прилагат при нужда. Проблем е, е, че и до днес е, всяка държава трябва да спазва всички стандарти преди да се присъедини към Съюза, е, така наречените копенхагенски критерии и веднъж след като е влезнала в клуба, няма никакъв проблем да нарушава тези стандарти. На следващо място, ако не се се случи така, че е, да речем е, започне промени в една държава членка, каквито сме виждали и преди, е, между, е, на периода между войните, няма ли единствено член 7 да ни остане за прилагане? Как да направим всичко това като стандарт и реалност? Това ще бъде отразено в финалния а, текст, но според нас член 295 е точното правно основание и началото на интернационално споразумение в тази област. Роберта, благодаря, че замени, а, замести Франк. Благодаря на докладчика за отличната работа, която тя върши по един толкова сложен а, въпрос. Благодаря за широката и консултация, която тя проведе с много неправителствени организации и а, успяхме да стигнем до точното правно основание, което ни позволява да очертаем един инструмент, много бързо да се въведе той в действие и да можем да предприемем неотложни действия. Съгласна съм и с вашето предложение в този доклад. Идеята за Европейски фонд за правна помощ за гражданите и прилагането на принципите на върховенството на закона. Също така ми се нравят и вашите предложения във връзка с договора. По-конкретно това да се заменят като правни основания член 51 и 2 и да могат гражданите да задават въпроси на съда. В този смисъл имам няколко коментара. Според мен секция 1 на документа е добра за приложното поле и оценявам вашето предложение да се включат голям спектър от независими мнения, макар да имам резерви спрямо високия брой на експертите, които искате да се поканят. Според мен е хубаво да има ясни указания в областта на върховенството на закона и също така трябва да има ясни параметри и да гарантираме независимостта на оценките. На този етап бих искала да изразя няколко резерви по три въпроса. На първо място последващите действия на таблицата с сравними показатели. Изключително важна роля тук е оставена на съвета с годишния диалог. Не съм напълно съгласна с идеята да оставим съвета да оценява как се държат държавите членки, защото самите държави членки са в съвета. Би трябвало да е независима оценката. Също така, какво правим в случай на нарушение. Обедняване на съществуващите инструменти. Това ще ни позволи да преразгледаме договорите. Това няма да е лесно но в същото време няма да промени статуквото, което стъпва на връзки с член 7, изискващи политическа ди, дискретност или преценка на политическо равнище и няма връзка с съда. Докладът ясно казва, че механизмът се прилага за държавите членки и за институциите. Предложението за междуинституционално споразумение обаче би генерирало една двойна система и няма как да се прилага тази таблица от измерими показатели за институциите на Европейския съюз. И това споразумение като че ли обвързва само институциите, които се включат и ще се а, изключат много различни агенции и други служби, което пък а, е жалко. За мен е един истински ефективен механизъм за демокрацията, върховенството на закона и фундаменталните човешки права трябва да покрива максимално широк спектър от служби и агенции, да включи всички, които работят в Европейския съюз. И изрично трябва да се споменават съвета, Фронтекс, Европол, подобни агенции, е, Еврогрупата, такива неформални а, е, форми. А, е, също така друг един параметр за оценка може да се въведе от страна на Европейската комисия. Според мен е изключително важно да се действа отвъд чисто законодателната база и нейната оценка, а да се включат всички е, актове по 263. И на трето последно място социалните права. В таблицата се въвежда хартата за човешките права като индикатор, показател за а, спазване. Но този анализ би бил ограничен от самата харта, която определя обхвата на социалните права се наричат принципи всъщност и нямат същата тежест като гражданските права в хартата. Смятам, че би било полезно да се интегрират и други параметри и в бъдеще да се разгледа възможността Съюза да се присъедини към социалната харта както е описано в доклада. Благодаря, госпожа Луначек. Благодаря много. Мисля, че мога да бъда доста кратка, тъй като въпросите, както са представени от София Интвелт и няколко а, от другите въпроси, бяха споменати и от другите оратори. Аз ги споделям. Благодаря на Софи за подхода. наистина с желание да се представи модел, механизъм, който работи за нивото на диалог и сътрудничество в държавите членки и Съюза и създаване на повече доверие, взаимно доверие, което е загубено на толкова много нива. Междуинституционално споразумение, което ще доведе до редовен преглед, нещо за което много от нас тук в този парламент много отдавна искат. Ето защо по този начин няма да се чувстваме критикувани и както знаете, аз съм от Австрия. В 2000-та имахме санкции срещу дясното, крайно дясното а, правителство. Аз бях от опозицията и фактически бях за тези така решени санкции. Те не са санкции, защото тогава нямаше механизъм, но въпросът е, че нямаше стратегия за изход. Това е нещо, което наистина трябва да предвидим. Ако имаме стратегия, трябва да има а, начин за изход. На второ място създаде нещо, което се случва сега в Полша, Унгария и така нататък. Идеята е, че Брюксел ни прави нещо. Те и ние. А, не а, да разглеждаме себе си като цели Европейски съюз, а не а, ние срещу тях. Така че метода за а, редовен преглед на всички държави членки не е лош. Нито една държава членка не е идеална. Е, това е начин да създадем нещо, което ще доведе до повече доверие, отколкото имаме сега. И да излезнем от тази задънена улица, от която с която никъде няма да стигнем, нито ще се отделим от член 7. Нашата политическа група подкрепя всичко това а, а, силно идеята също Софи да, из, да поканиш различните заинтересовани страни, да се консултираш от сега с тях, наистина е много добра и е хубаво да има голямо мнозинство. Също така смятам, че а, идеята за този, този нов експертен комитет а, се критикува. Да, но нека да го обсъдим не може да се каже, че това е от лявото, от дясното или от север или от юга, за да може никой да не се чувства непредставен. Според мен идеята за голям експертен комитет е добра, но ще видим какви ще са точно цифрите, кои ще са участниците, но а, започвайки с включването на много е добро начало, защото оттам вече можем да настъпим в подробностите. Напълно подкрепям първо стратегията, на второ място съдържанието. Има някои елементи, които в процеса ще се изменят, но в крайна сметка аз лично бих искала да и направим някои промени на договорите, които ще ни поведат в една нова посока. Но в момента не съм много оптимистично настроена, така че това е едно добро начало да информираме максимален брой хора, да се и съвета, и комисията, и парламента. Така че всички е, страни на този парламент е, да бъдат включени, така че нека да продължим по този начин. Благодаря. Член 7 не случайно е трудно приложим. Това не е случайност. Член 7, разбира се, е написан, за да бъде прилаган, но ние живеем в демократични общества. Когато няма никакви съмнения – то тогава трябва да помислим за демократичния дух. Артикул са państwa, са жанди, то Рада Европейска може podjąć działania. Тук въпросът е какво решение ще вземат правителствата, Европейският съвет и то на базата на член Що се отнася и до дебата в Полша и за Полша, нека помислим за правното основание. Ако Европейската комисия иска да провежда мерки за надзор, Всъщност нещата са прости. Ако няма съмнение, ако възникнат съмнения, нещата се внасят в съвета и той взима своето решение. Така е записано в договора любопитното при създаването на нов механизъм е да се анализират текстовете на договорите. Иска много ясно да кажа. Смятам, че дебата за основните права не е необходимо да се води. Всеки от нас има своето мнение. Аз имам своето мнение, примерно за спазването на правата в Холандия – е, убеден съм, че е, правото на живот е ненакърнимо. Накърнимите права са други. Има лични права, право на почивка и така нататък. Никой не може да наложи никому нищо. Това си е моето мнение – в е, Европейския съюз, е, в, е, в страните от Европейския съюз системите са различни, включително и тези на наказателното право. Не всичко ми харесва. Не ми харесва и референдума в Ирландия, например, за хомосексуалните бракове. Това също предизвиква съмнения по отношение на правовата държава, след като ирландското право не предвижда референдуми да могат да се финансират. Имаше жалби относно това, че е имало кампании, които са имали право на финансиране. Тъй, че има достатъчно противоречия. Би трябвало да има равни права за всички партии в медийния дебат. Значи това може да бъде предмет на дебат в парламента. Всеки от нас може да спори със своите политически а, противници, но сега говорим за нещо от съвсем друг калибър. Целта ни в Европейския съюз е да си помагаме взаимно, да имаме единен общ пазар, да се подпомагаме взаимно економически, да бъдем добри на откритите пазари. Целта ни е да се подкрепяме и политически взаимно и да подкрепяме страните, които се нуждаят от нашата подкрепа. Но нямаме за цел да се контролираме взаимно. Ако комисията, парламента или тази комисия тук реши да предприеме някакви мерки за контрол, то това трябва да стане с единодушие, например по отношение на ирландския референдум. Волтер го е казал. Не съм съгласен с мнението ти, но съм готов да умра, за да можеш ти да го изкажеш но нещата не могат да стават на едностранна основа. основа. Ние все пак сме общност. Никъде не можем да форсираме обществен напредък. Не можем да образуваме протекторати. Ние сме общност за взаимна подкрепа и подпомагане. Ако не беше така, нямаше да е този Европейски съюз така високо оценявам страстта, която е вложена в работата по, станов... по становището, но мисля, че посоката не е правилна. Или ще спазваме договора, или дебата ще тръгне в посока, която не е нужна никому. Механизмът по член 7 много добре знаем – е, т.е. член 7 в е, договора не може да се промени. Или е утопия да създаваме такъв механизъм, или решаваме да се възползваме от правото си, което... Thank you very much. Е. Господин Бони има думата. Благодаря. Аз ще се спра на предложението, представено от Софи Интвелт и докладчиците в Сянка, а не по... А, няма да говоря най-общо за Европейския съюз. Благодаря за този проектодоклад. А, трябва ни ясен механизъм в това отношение и също така а, е нужен пакта, представен в предложението за бъдещето и реалното функциониране на механизмите на основата на междуинституционалното споразумение. Прави сте, че трябва да се работи с всички институции, така че да сме сигурни, че всички са включени в осъществяването. Как ще работят механизмите точно, трябва да обсъдим по-подробно. Например, кой ще бъде част от панела от експерти, как да бъдат определени те, какви ще бъдат техните правомощия, също какво ще ще имат като познание експертите и какво се очаква да бъдат техните препоръки. Но аз бих участвал в установяването на всички тези елементи от панела. Трябва да се прилагат критериите за всички държави членки и всички държави членки трябва да са отворени към обмен на мнения. Това, което е ясно за мен, е, че не само а, качествени, но и количествени показатели трябва да се използват, но те трябва да са обективни. Това не е лесна задача, но смятам, че е важно да не гледаме само цифри в нашите оценки. Съгласен съм, че този механизъм като цяло трябва да е жив и да се консултираме с националните парламенти. Техните гласове трябва да се чуват в дискусията. Знам, че дискусиите ни се струват недостатъчни, но те самите имат много сериозно ам, сериозен ефект и а, се отразяват а, върху ам, и демокрацията. Има цифрови средства, които могат да се отразят на всичко това а, с организации, с индивиди. Трябва да използваме, като използваме и новите средства като краудсорсинг и ги включваме в процесите. Не трябва да забравяме, че гражданите са източник на знания за обществените власти и трябва да участват в социалния диалог. Не само организации на работодателите, работниците, но и представители на потребителите и гражданските организации. Трябва да говорим и за тях при модела на панела. Много се радвам, че сме започнали този дебат. Още веднъж благодарности за решението и освен това трябва да разгледаме ролята на член 7 и да дадем реални а, обяснения за този член. И тъй като аз съм от Польша, бих искал да кажа, че съм съгласен с а, спокойното заявление от а, моята колега не е със съдържанието му. Софи Инфелта. Благодаря на всички колеги за направените коментари. Ще отговоря набързо на някои от тях. Първо, на господин Юрек. Нека да разсея две недоразумение. Вие казахте, че е, член 7 никога не е бил намерението да бъде използван. Не, той е записан в договора. Ако сме считали, че няма да се прилага, трябва да бъде заличен. Ако не го заличим, значи трябва да го прилагаме. Така е. На второ място, това е точно обратното на опити да се контролира който и да е, защото механизмите, които имаме сега, са тези, които се опитват да упразняват контрол или да налагат неща. А тук ние се опитваме да направим обратното. Да имаме публичен дебат, да приобщим хората. Винаги говорим за споделени ценности, но не знаем точно какво е това. Това е нещо написано в документите, но споделените ценности ценности трябва да ангажират всички, всички политически партии. Относно е експертната група. Аз казах малко неща в въведението. Единственото, което предлагаме, е именно това и то е нещо ново. Иначе останалите инструменти вече са на лице и те ще бъдат използвани. Аз нарочно предлагам такъв панел от експерти, Целта е да се генерира доверие, защото ако има такова доверие, ще има и резултати. Аз разгледах най-различни варианти. При всички останали варианти хората ще останат с впечатлението, че ще очакваме комисията да налага санкции. Това няма да е приемливо. Ние се нуждаем от панел, който да буди доверие сред всички, да бъде широко представителството в него, Разбира се, ние ще обмислим как ще стават номинациите, кой да бъде включен. Аз направих някои разчети и стигнах до бройката 66. Това е годината, в която беше създадена моята партия, така че намерих в това някакво знамение. Имаше някои бележки от Барбара Спинели които са много уместни и аз съм съгласна в голяма степен с тях. Това, което е в договорите, какви са нашите компетенции, какъв е обхвата на доклада, всичко това трябва да се вземе предвид. Какво се казва, например, за социалните права. Може би ще има мнозинство в парламента, които да искат те да се разширят отвъд това, което е предвидено в Хартата за основните права. Така че това всичко е в процес на развитие и ще видим как ще се случи в едните години. На следващо място, отново по член 7, дали автоматично ще бъде задействан той. Роберта Мецола каза, това не, няма да става автоматично. Това не е възможно. Това не е предвидено в договора. Това, което аз се опитвам да направя в случая е да създам един механизъм, който ще бъде основа. Господин Юрек съвсем правилно каза, че не е ясна правната основа за намеса. Можем да спорим за правното основание, но трябва да има повече доказателства, те трябва да се събират по-систематично за всички държави членки, за да могат да бъдат сравнявани, да се развият стандарти с течение на времето и евентуално тогава да стигнем до механизъм за задействане на член 7, в случай, че е необходимо, разбира се. Господин Бони настоява за повече прозрачност, в заключение искам да кажа, че това е предложението, което направих. И след като изготвих текста, получих много допълнителни данни, което ме кара и да предложа изменения към собствения ми доклад. Надявам се, че ще бъде подкрепен от Европейския парламент. Председателката, благодаря ви за участието. Сега последната точка от дневния ред е, за днешното ни заседание е въпрос с искане за писмен отговор до комисията от Жерар Дюпре относно броя на държавите членки, които чита Турция за сигурна трета държава. Този въпрос е, е изпратен на 9 февруари съгласно член 130 алинея пета трябваше да му се отговори в рамките на 6 седмици. Този срок не е спазен и това е повода за днешното разискване. Господин Дюпре има думата. Госпожо председател, вие накратко казахте каква е целта на този въпрос, който отправи към комисията. Той се отнася до това какъв е броя на държавите членки, които прилагат концепцията за сигурна държава по отношение на Турция, тъй като последиците от прилагането на, тази концепция има практически измерения за търсещите обежище, тъй като, ако правилно съм разбрал, всички търсещи а, които са преминали през транзитно предадена държава, за да стигнат от сигурна държава няма да бъдат разглеждани като търсещи убежище, тъй като идват от сигурна държава. Колко държави членки за това бих искал да разбера, които счита Турция за такава сигурна трета държава? И защо комисията не ни представи списък а, с сигурни държави на происход. Защо също да ни изготви списък на сигурните трети държави? Благодаря, господин Дюпре. Господин Нилсън от името на Европейската комисия има думата. Благодаря, господин, госпожо председател. Искам да се извиня, че има забавене в отправенето на отговор към въпроса на господин Дюпре на пъте. Искам да кажа две неща. Първо, малко обща информация. Прилаги към концепцията за сигурна трета държава, държавите членки могат да определят кои са третите държави и това да е предвидено в националното им законодателство но не е необходимо да правят това. Могат да прилагат концепцията индивидуално, по отделни случаи, така че определението в националното законодателство не е наложително, доколкото ми е известно, никоя държава членка не го е направила по отношение на Турция към днешна дата доколкото това не е известно, но това не означава, че не се е прилагала в миналото на индивидуална основа в отношенията на държави членки към Турция. Не мога да изключа а, подобно нещо. Никоя държава членка не е направила такова атестиране на Турция. Относно а, спонтанен отговор, ние не считаме да изготвяме такъв а, списък. Знаете, че предстои реформа, съгласно съобщението от няко, преди няколко седмици, а, за възприемането на един по-общ европейски подход относно концепцията за сигурни трети държави. Господин Дюпре, ако отговорът е толкова прост, ме озадачава защо отне толкова време да се отговори на въпроса. Ако правилно съм разбар, разбрал, за да се изпрати даже на търсещ убежище в трета държава, трябва да се решава за всеки конкретен случай по-отделно, дали съответната трета държава е сигурна или не. Никоя държава членка не прилага концепцията за сигурна трета държава. Гърция не е ли приела подобно решение или пък вие считате и а, Гърция като трета държава? С а, позволение на господин Дюпре, мога ли да взема думата? Казва госпожа Инфел. Да. А, Госпожа Енфелта, вие казахте, че се взема решение дали дадена страна е сигурна а, за всеки отделен случай по-отделно. Това обаче не отговаря на концепцията за сигурна държава. Понятието сигурна държава или пък определението на една държава за сигурна държава не означава, че хората не могат да подават индивидуални искания за обежище. Не можем да кажем, защото са отхвърлени някои искания за обежище. Това се прави на основа на индивидуална процентка за всеки отделен случай, а не защото дадена държава не се счита за сигурна господин Дюпре. Ако си спомням добре, когато една държава се определя за сигурна, това означава, че търсест обежище от тази държава ще се счита неговата молба за недопустима във всички случаи, защото става дума за сигурна държава на происход. Гърция приема тази дефиниция сега, за да направи това, което се случва. Мистер Нилсън? Uh, Ще представители на комисията. Индивидуалната оценка има за цел да се види дали третата страна е безопасна за съответното лице, а не дали това лице се нуждае или не от международна закрила, а дали може да получи такава закрила в съответната трета държава, Турция в случая. Както каза господин Дюпре, ние не разглеждаме молбата по същество, разглеждаме допустимостта им. Ако дадено лице се нуждае от международна закрила и ако има достъп до такава закрила, например в Турция, може да се счете за недопустима, без да се разгледа по същество дадения въпрос. Така че има разлика между допустимостта и оценка по същество на молбата. Що се отнася до Гърция, при прилагането на директивата, те не са определили Турция за сигурна трета държава. Правят това за всеки отделен случай по-отделно. И го правят по отношение на някои от пристигналите на гръцките острови. Но се прави оцелка за всеки отделен случай, оценява се за всяко отделно лице, дали то се нуждае или не от международна закрила. Така че държавата членка не е освободена от изискването да прилага този индивидуален подход и да оценява всеки отделен случай по-отделно. господин Дюпре, това не е ли фикция, защото има политически споразумения. Там се казва, че всички сирийски граждани, които търсят убежище в Гърция, трябва да бъдат върнати в Гърция. Всички трябва да върнат в Гърция. но може да има а, някой, който да поеме обратния път към Гърция. Като цяло, всички търсещи убежище от Сирия, ако се изчете, че а, техната молба е неоснователна, трябва да бъдат върнати. Представители на комисията. Да, така е посочено в а, споразумението между Европейския съюз и Турция. Има политическо споразумение да се прави именно това. Но да се приложи това на практика, и това беше споменато и от председателя Юнкер, трябва да се спазва съществуващото европейско и международно законодателство, т.е. критериите, които казахте, трябва да се проверяват за всеки отделен случай отделно, тъй като а, трябва да се спази върховенството на правото за всеки отделен а, случай и отговорност на гръцките власти е да направят оценката и да се произнесат а, за всеки конкретен случай. Господин Нилсън, благодаря ви. Благодаря, колеги. С това изчерпахме дневния ред за днес. Благодаря ви за участието. Благодаря на преводачите. Предстоят ни следваща седмица още две заседания в понеделник, 25 април от 3 до 6.30 и в четвъртък, 28 април от 2.30 до 6 часа след обед. Благодаря ви много.